Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Инициамо. Нека да започнем днешното заседание, човешки права. Най-напред имам няколко съобщения, които трябва да направя. 2 октомври 2018 година не бяха одобрени никакви решения. Миналата седмица бяха одобрени три спешни резолюции. Едната и е Вьетнам, по-специално ситуацията на политическите затворници. Втората спешна резолюция касае човешките права в Куба и трета в Бангладеш. Както знаете, днес Започва седмицата на човешките права, която Европейския парламент реши да организира по повод 70-та годишнина на Декларацията на човешките права. Става дума за първата седмица, която някой е организирана от нашата институция. И по време на тази седмица много делегации, парламентарни комисии, ще отбележат годишнията, като ще организират изслушвания и ще съчетаят своите компетенции с областта на човешките права. Така че благодаря на колегите, председатели, координатори на различните комисии, делегациите, които участват тази седмица с нас. Ще присъстват различни лица, от които работят в областта на човешките права от целия свят гости, наши гости, представителство на международни организации, между които Мишел Башле, е, върховен комисар на Обединените нации за човешките права, представители на Международния съд, е, други генералния директор на Световната организация за здравето, за човешката комисия, комисията човешките права в Африка и от Междуамериканската комисия в сътрудничество с Европейската комисия, службата за външни, външни работи. Повече от 100 представители ще участват в тези дейности, ще споделят нашия опит в тази област. Ще има дискусии, заседания на комисията и на делегациите. Ще имаме също и известни артисти, които работят в областта и които защитават човешките права. И също и колеги от 28-те национални парламенти, като се надявам, ще участват активно в различните дебати по културни въпроси. Ще бъде разпространена програмата за тази седмица за Междупарламентарната комисия, която ще се събере утре. Програмата на конференция на Висшо равнище за утре след обед. И а, ще бъде открит от председателята Яни, заместника председател Федерика Могерини. Също ще произнесат речи двамата и както знаете, Днес света се характеризира с малко с несигурност и националистически е, риторики, е, е, с нарушаването на човешките демократичните права, с... може да кажем, че тези два отбелязване на 70-та годишнина ще бъде една възможност да задълбочим дебати и стратегическите, стратегическата работа за това как може по-добре да развиваме универсалността на човешките права, тъй като сега повече от всякога ние трябва да защитаваме, да защитаваме нашата система, която да почива на вътрешното право и ну, по принцип на правата на човека. Така че надявам се, че тази седмица ще бъде не само ползотворна, но ще бъде ще се отрази върху външната дейност на Европейския парламент. Това бяха съобщенията, които исках да направя. Сега трябва да одобрим и протоколите от заседанията. Не смятам, че има някакви възражения, но може да започнем дискусията с този първи дебат. Става дума за обмен на опит, на виждания относно Саудитска Арабия и политиката на Европейския съюз в областта на човешките права. Тази дискусия е в един много подходящ момент, момент след е, случая с Джамал Казоджи и, с, е, и резолюцията от 25 октомври на Европейския парламент. Не трябва да забравяме също, че този случай е само върха на айсберга. През последните години и други граждани от Судитска Арабия, включително и и журналисти са били убити или са изчезнали и, или пък са били задържани. Рай Бадал е не единствения, не е единствения, който е отива в затвора. Тази година също беше арестувана и една млада саудитска жена, която се бори за женските права, която което разкрива системата, което е чисто мачистка и предвид ситуацията човешките права в Саудитска Арабия, спитам по какъв начин Европейския парламент може да действа и да сътрудничи с Саудитска Арабия, Арабия, за да може да спомогне за развитието на човешките права, да бъдат освободени много е, затворници, включително и един носител на, на сградата Захаров. И надяваме се, че тук присъстващите гости ще ни помогнат да разберем а, е, е, как стоят нещата, каква е вътрешната перспектива, да придобием едно общо виждане за основните тенденции, за предизвикателствата, възможностите и развитието на една, едно правно бъдеще и оценката на, на последните събития във връзка с а, жените изобщо, плюс а, а, състоянието на защитници на човешките права в тези страни, да се също направят и препоръки как за защита на тези хора, които се борят за човешките права. Така че аз съм много доволен да ви представя гостите, които са тук. Ще започна, като дам думата и ще представя един по един на нашите гости. Мадало Рашет, професор, по, специалист по въпросите за Средния, изток, който е работил преди това като научен изследовател за някои фундации, които се борят за човешките права. Тя е проучва всъщност отношенията в тази област. В 2011 година публикува различни статии за нещата в Саудитска Арабия до сега за състоянието на нещата и която работи редовно с международната преса и телевизия. Така че аз ще ви представя един по един на нашите нашите е, гости, така че ще дам думата на госпожа Мадалина Рашид. Е, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. За мен е чест е, да бъда днес тук сред вас и да се изкажа по една много важна тема, тема, която все повече вълнува целия свят. Днешното заседание се провежда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 всеобщо насоченото внимание към убийството на Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул. Това убийство шокира целия свят, но преди всичко шокира самите граждани на Саудитска Арабия, на унези, които са критично настроени към правителството, които са избягали и са били принудени да избягат в Европа, Северна Америка или другаде по света. Така че преживяваме важен момент в историята си. Аз съм от Саудитска Арабия и по-голямата част от участниците в панела също са от Саудитска Арабия и всич... повечето от тях бяха принудени да напуснат страната при изключително тежки обстоятелства. Тук сме за да обсъждаме взаимоотношенията между Европейския съюз и Саудитска Арабия в контекста на последните събития. Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол и в този си от тази гледна точка е много много важна за европейската общност. Неднократно се обсъжда централната роля на Саудитска Арабия в европейската външна политика и доводите са свързани не само с доставките на петрол, но и с финансовите и търговски е, връзки на страните от Европейския съюз с Саудитска Арабия. Наскоро е, промишлеността за на производството на оръжие, успя да изключи много тясна връзка с Саудитска Арабия, оказвайки натиск върху правителството на Европейския съюз, за да продължи доставките на оръжие към Саудитска Арабия. Освен това, Саудитска Арабия беше нееднократно качествяване като източник на стабилност в Близкия изток. Затова и редица европейски политици смятат, че евентуални стресения в Саудитска Арабия ще доведат до дестабилизиране на Близкия изток. Ще ви покажа, че тези доводи днес вече не отговарят на истината, тъй като във вътрешно, регионално и международно отношение има сери, много сериозни е, сътресения в Саудитска Арабия, които вече се прехвърлят към други страни органи. И след убийството на Кашоги в консулството на Сирийска Арабия в Истанбул е се бил момента да преосмислим основите на европейската външна политика спрямо една страна като Саудитска Арабия. Единствената страна в света, която дори не се преструва, че има някаква форма на представителност. Сред граждани Саудитска Арабия са лишени от елементарни политически, граждански и човешки права, докато останалите страни в региона въведоха някакъв вид консултативни съвети, чието членове се избират. Саудитска Арабия си остава единствената страна днес, която няма никаква форма на представителност на гражданите Консултативният съвет продължава да играе само консултативна роля и резолюциите на съвета нямат никаква власт. Тоест, Саудитска Арабия представлява авторитарният режими в най-чистата им форма. Наскоро в вътрешно-политическо отношение се стигна до много тежки нарушавания на правата на човека и на правото на слово. Разбира се, не мога да, да говоря за право на, на събиране или на гражданско недоволство, тъй като подобни действия се смятат за престъпления в Саудитска Арабия. Така че във вътрешно по отношение положението е много трудно. В оригинална гледна точка, ако смятате, че Саудитска Арабия е, е източник стабилност в Близкия изток и по тази начин игра централна Гора за Европейския съюз, наш Нашите проучвания показват, че от 2011 година насам и от арабската пролест насам Саудитска Арабия влага всички свои финансови средства и дипломатическата си мрежа, за да се сложи край на арабската пролет. Използват политическите си отношения с Египет, финансовите си средства, за да преобърнат процеса на демократизация или да възпрепятстват появата на демокрация в тези страни. А по-наскоро от 2015 година насам примегнаха и до пряка военна намеса в страни като Йемен, например, за да се предотврати появата дори и на най-малки признаци на демокрация в страната. Те дори успяха да принудят мисля председателят на, на Ливан по време на посещение в Сирийска Арабия да подаде оставка, след което той се отказал от подаването на оставката в момента, в който се върне в страната си. Така че доводът, че Сирийска Арабия е регионален източник на стабилност, не бива да се провеличава. По отношение на това, че Сирийска Арабия играе централна роля в два от конфликтите в региона, а именно в, в, с Иран и израел конфликт, Смята се в Европейския съюз и в Съединените щати, например, че западните страни се нуждаят от Саудитска Арабия, за да държат Иран на страни от арабския свят и също така, за да се постигне в крайна сметка решение на конфликта между палестинците и Израел. Но в крайна сметка нито една от тези цели не беше постигната чисто и просто, тъй като противостоянието между Иран и Саудитска Арабия само увеличава нестабилността на региона, вместо да го стабилизира. А местни конфликтите в Сирия, в Ирак и наскоро в Йемен, където нямаше причина на принцип на племенното противостоене, се оказва, че Саудитска Арабия играе по-скоро ролята на сила, нарушаваща стабилността, колкото да я гарантира. което показва, че всъщност за малкото хора, които се позволяват да успорват. Единственият вариант беше да се избяга там, където няма дипломатически отношения или има сигурност, като например в Европа или в а, Северна Америка. Т.е. голяма броя от гражданите на Саудитска Арабия са принудени да бягат, когато гледат критично на някои аспекти на саудитското политика. И смятаме, че за в бъдеще, ако убийството на Кашуги остане безнаказано, то редица от нас, които се намираме в Европа, също ще бъдем обект на преследване от страна на режима на Саудитска Арабия и вероятно ще бъдем отстранени по фрапиращ и насилствен начин, както това се случи с Кашоги в Истанбул. По отношение на а, Беженците Да, по принцип Саудитска Арабия не се смята за страна, която на происход на мигранти и беженци, Но ако продължи вътрешна политическата политика на Саудитска Арабия, ще се увеличи броя на гражданите на Саудитска Арабия, които търсят убежище извън страната и дори извън арабския свят. Саудитска Арабия е подписала толкова много споразумения с останалите страни от залива, като например споразумението за съвместна сигурност, което дава възможност Саудитска Арабия, Арабия да принуди всяка една от държавите от съвета за сигурност в Персийския залив да върнат отделни дисиденти по поискване в страната. Така че всички дисиденти се чувстват застрашени не само в Саудитска Арабия, но и в целият регион. Единственото, което им остава е да напуснат региона, да избягат и да търсят убежище в чужбина. Така че вътрешната стабилност, с която толкова се гордее Саудитска Арабия, върви за ръка за ръка с страха и с репресиите. Какво трябва да направи Европейския съюз сега? Имаме някои идеи, които бихме искали да споделим с вас. На първо място трябва да има силен единен европейски отговор на убийството на Кашонки. Да, Кашонки беше убит извън територията на Европейския съюз, но както казах, толкова много са правозащитниците и дисидентите в Съдийска Арабия на европейска територия, че не можем да поемем риска тези хора също да бъдат преследвани и убити на европейска територия. Ето защо Европейския съюз трябва да отговори категорично. Никой тук не гледа не реалистично нещата. Никой не настоява за санкции или за прекратяване на дипломатическите отношения с Саудитска Арабия, защото всички живеем в свет, в реалния свят всички си имат приоритети и национални интереси, които следва да се вземат предвид при изготвянето на външната политика. Но ако режима на Саудитска Арабия се измъкне след подобно убийство, то все едно сме му дали карта планша да продължава с подобни действия другаде. А предполагам, че не искате европейските столици да се превърнат в сцена на преследвания на саудитските дисиденти и активисти. Едновременно с това трябва да се прояви солидарност между отделните държави членки. Не може да очакваме от Испания, от Дания или Германия да прекратят доставките на оръжия в Саудитска Арабия и те да бъдат наказани и маргинализирани от Саудитска Арабия, да бъдат изгонени дипломатите, да бъдат от, отнети визите на техните бизнесмени. Не, имаме нужда от обща европейска политика и от европейска солидарност. Т.е. всички останали държави членки да гарантират, че ще застанат за страните членки, които се осмаляват да критикуват Саудитска Арабия. Така че Европейския съюз трябва да има единна позиция, а не да действа индивидуално, ако, искаме да, ако иска да постигне максимално въздействие за случващото се в Саудитска Арабия. А какво очакваме да се случи? Какво трябва да се случи? Разбира се, всички последихте великите реформи на а, започнати от принца на Саудитска Арабия. И цялата пропаганда около нея в крайна сметка успя да убеди доста хора. Редица от нас а, оцениха някои от социалните реформи, като например възможност, разрешението жените да шофират, да посещават спортни или културни събития. Но знаете, че в някои случаи режимите използват а, а, мерки за гарантиране на равнопоставеност между половете, за да прикрият тежките репресии, които се осъществяват в страната. Така че какво може да направим? Ако всеки тук в Европа в съвета сигурност на, в съвета и изобщо в Европейския съюз признаят, че режима е отговорен за убийството на Джамал Кашоги в Истанбул. Не бива да се притеснявате от опасността от вакуум на а, династията в Саудитска Арабия. Този човек трябва да бъде изолиран и това може да се случи без да се стигне до хаос в страната. Това се случи през 60-те години. В крайна сметка един крал, крал Сауд, беше а, отстранен от властта. Така че дори и Кинг Салман успя да маргинализира и да отстрани от властта двама други принцове от властта, без това да доведе до хаос. Така че сега трябва принца Салман да бъде отстранен от властта и да се гарантира, че подобно на нещо като неговите действия не могат да се случат отново. За какво друго настоява Европейския съюз за политически реформи в Саудитска Арабия? Няма нужда от повече козметични реформи. Много е хубаво, че жените могат да ходят на кино или на цирк. Това е естествено желание на младите хора, които нямат доста до най-елементални раз, развлечения в страната. Но да се насочи Саудитска Арабия към някакъв вид конституционна а, монархи единственият начин да се сложат край на издевателствата на режима, т.е. да се ограничат правомощията на управляващата династия и да се даде възможност на гражданите да имат възможност да кажат нещо по въпроса, значи, когато се управлява страната или на първо място трябва да има някаква форма на избрано народно събрание. Благодаря ви. Благодаря. Продължаваме нашата дискусия. Ще дадем 5-6 минути след това на е, Давам думата на Иман Нажар от шиитското е, мнозинство. От 2011 година участва в е, борбата за защита на човешките права. Получи защитата на Върховния върховния комисар за човешките права и от 2016 година живее в Италия като Благодаря на всички ви за поканата да взема участие в днешната заседание. Искам да се спра на един проблем, на, под който светът си затваряше очите, а именно дискриминацията срещу мълчинството на шиите идвам от един регион, в който бяхме мълцинство в страната си и в до голяма степен всъщност бяхме и незаконно пробиваващи в определен определен период от време дори нямахме право на документи за самоличност като жени от това мълцинство. А това е и регионът, в който е, работят най-големите петролни е, компании в света. И, за съжаление, това е също така и регионът с най-високото равнище на безработица и на бедност. Представителите на шиитското мълцинство са лишени не само от политическите си права, но срещу тях има институционални дискриминации по отношение на достъпа до образование, ограничен броят на местата в университетите и на възможностите за работа за тях. Те никога не получават високо поставени позиции който да стигне до такава позиция е принуден да подаде оставка преди да има опасност да достигне някаква ръководна позиция между 10 и 15% от населението представляват шиитите. И по време на арабската пролет през 2011 година започнаха първите граждански бунтове в източната провинция където се осъществяват тези дискриминации срещу шиитското мълцинство. И тези мирни протести бяха от много млади мъже и жени от източните провинции. И те бяха незабавно прекратени от а, а, властите. По-голямата част от шестите бяха арестувани, голяма част от тях бяха 16-17 годишни непълнолетни, които бяха осъдени на смърт и никой не обърна внимание на случващото се в медиите. Продължаващото дискриминация в източните провенции продължи и през 2013-2014-2015 година, където шистското младсинство беше обект на бомбени атаки. Голяма част от Джамиите бяха бомбандирани и едва през 2000 и 15-та година шиитите имаха право на първото си гробище, където да погребят своите близки. И мисля, че това не беше споменато от нито една организация, защитаваща правата на човека. Голяма част от жените също са обект на дискриминация. Може би един от най-недостатъчно обсъжните случаи беше на госпожа Хамран, саудитска жена, която беше арестувана през 2015 година, заедно с съпруга си, която е осъдена на, на смърт заради участието си в а, арабската пролет, в движението за устояване на правата на шофиране на жените и други граждански кампании. Арни Махун е друг случай на арестуван на 16 годишна на 16 години беше осъден на смърт и очаква изпълнението на своята присъда. Саудитска Арабия продължава да преследва много от саудитските активисти, които са успели да избягат, като Хаман Алхатеби, който получи виза, за да, за да пътува до Норвегия, но беше задържана в Катар и върнат обратно в Саудитска Арабия и в момента е в затвора. Не само жените са арестувани, мъжете, които участваха в арабската пролет или в а, а, кампанията за шофиране на жените. Над 2000 души бяха арестувани през последните две години и голяма част от тях са подложени на физически изтезания и излежават много дълги присъди, т.е. присъди от над 20 години живот. Много от тях са на практика в затвора без присъда. Саудитската съдебна система не е независима, както се твърди в месите. Знам, че наскоро случаят с Джамал Кашоги беше привлече вниманието на медиите, защото убийството му се състоя в консулството в Истанбул и защото той беше известен като журналист, публикува в Вашингтон Пост. Но има много, много други подобни случаи на изчезнали активисти като Турги Джазър, който беше активен в Твитър с а, прякор и очевидно саудитските власти са успели са успели чрез шпиони в Твитър да се здобият с информация за самоличността на този активист. Смятаме, че той е бил убит, защото изчезна по подобен начин, по който изчезна и Кашоги. Бих искал също така да спомена фактът, че има голям брой бежанци, саудитски мъже и жени, които бягат. Аз мисля, че съм единствената, но в бешенските лагери се запознах с, араб, с саудитски семейства, бягащи от а, а, дискриминацията срещу религиозното младсинство на шиитите. Срещнах се с, жени бешенци, които бягаха не само защото са активисти, но и бягаха от домашното насилие Невъзможно е да се избяга в другите страни от залива, тъй като всички тези страни са подписали споразумения за връщане на саудитски граждани на Саудитска Арабия. Тоест имаше жени, които бягаха от домашно насилие чак до Норвегия, Швеция и Австралия и там получав, са получили статут на беженци. Така че тази криза с беженците от Саудитска Арабия е много трудна за оценяване. Няма достатъчно статически данни по темата, защото голяма част от тези бежанци предпочитат да останат възможно най-незабележими. Но според мен има тенденция за увеличаване на броя на тези бежанци през последните няколко години. И това се отразява не само на положение, вътрешно политическото положение в Саудитска Арабия, тъй като все по-голям брой граждани с храната са принудени да я напуснат, защото не се чувстват без, безопасност, но това засяга и Европа, тъй като голям брой хора пристигат тук като беженци по незначителни причини и проблеми, които лесно биха могли да бъдат разрешени, ако се вземе по-ясна позиция срещу политиката за нарушаване на човешките права в Саудитска Арабия, да се наложат определени правила и условия за Саудитска Арабия. т.е. да се принуди по някакъв начин страната да, да започне да прилага конвенцията, ще почва на човека, който вече е подписал. Благодаря ви. Благодаря на вас. Приветствам топло Инсан Файдар, която е, както знаете, съпруга на и който беше награден с наградата Захаров и който имах възможност да се, да се срещнем в Отава преди няколко седмици по време на нашото мисия. и, както знаете, беше актив, арестуван като активист, беше осъден на 10 години затвор и през януари 2015 година беше бит с къмшик, 50 удара с къмшик публично и след това му беше връчена наградата Захаров. Той е получил политическо обежище през 2013 година в правителството в Канада и след това гражданско, канадско гражданство, което е нещо много важно. Така че нека да чуем а, думите на неговата съпруга. Добър ден на всички, Сайдати и Садати. اليوم الذي يكمل فيه زوجي رائف بدوي يومه 2370 وراء القضبان المظلمة والباردة Искам да говоря сега пред вас. Става дума за 2000, повече от 2000 дни в е, затвора и аз е, казах вече и искам да повторя и днес. Радославе, Единствената ми връзка с, връзка е, с Саудитска Аравия вече позабравено забравено и това е горивото на свободата на мисълта. През миналите векове се развиха държавите, страните, благодарение на свободата на мисълта, благодарение на свободата на философията, за да може хората да избират между различните начини на мислене, за да може да се възползват от безкрайните ресурси на научното познание. Една саудитска жена може да, днес да говори за вас, да ви говори за свободата на мисълта или израза. И аз съм убедена с това, което казвам. Вие сте съгласни с това, което казвам. Но ние много страдахме и продължаваме да страдаме като семейство и като народ – една нас витае всъщност призрака на забраната, на свободата на мисъл, надзора. Свободата ни струва, много, много скъпо и за моя съпруг и на нашите деца. Но аз говоря като жена, която е прекарала половината от своя живот в една страна, която и забранява да изразява своите чувства, своите, своята мисъл, дори да излиза от дома свободно без а, някой да я придружава и то мъж. Реф Бадауи е а, пасифист, той вярва в а, човешкото същество, в неговата свобода, правото му да, да, да говори свободно, без да бъде притиснат от религия или от държава. Това е символ за, цял, за целия свят, за всички тези, които искат да изразят своето е, мнение да упражнят своите права, своите човешки права и права на изказ. Така че това, което този човек е поискал, не е революция, не просто да изрази една сигурност, че промяната е възможна и необходима в тези страни, но всичко трябва да бъде по виден път, трябва да се спазват правата на човека. Има някои, които го наричат предател на страната, но кой е всъщност предателя? Този, който казва на хората да внимават, да се пазят от екстремизма, който ги предупреждава срещу опасността от това течение. Не е ли по-скоро предателя този, който затваря устите на всички, който заглушава всички гласове, които изразяват някакво становище? Раев и всички Защитници на човешките права по света не са предатели. Това са напротив истински патриоти, хора, които обичат страната си, които искат техните страни да бъдат част от света, от един различен свят, свят, където преобладават световете. И днес имаме само два е, избора. Дали да бъдем от добрата страна на историята или ще оставим лош е, спомен е, в е, нашите деца. Тоест, ние сме могли да променим света, но ние сме решили да не го направим. Аз съм убедена, че ние може да променим света и да го направим по-добър. Това е мечта, която споделят всичките млади в целия свят. Нашия свят е белязан от много войни, от нарушения на човешките права и тази мечта трябва да се превърне в дълг, който да ни е, задължава всички от е, морална, от човешка гледна точка. Ние трябва да защитаваме човешките права и свободата да си, на изказ. Това е а, е, полуката, която аз извляках от опита на моя съпруг. Аз днес не защитавам само Раев като мой съпруг и баща на децата ми, но защото също съм убедена, че днес повече от всякога трябва да защитаваме свободата на израз. Аз съм готова да защитавам това право дори и пред хора, които не са съгласни с мен. Може би това е истинската революция и може би е, това е единственото богатство, което ще наследят моите деца от своя баща. Това е едно е, неоценимо съкровище, което не може да бъде нито купено, нито продадено. Ние трябва да се научим да казваме не на пред всички тези, които искат да накърнат достоинството на човешкото същество и в този смисъл промените могат да бъдат възможни едва когато бъдем освободени от страха, който ни задушава. Ако ние е, оставаме е, безгласни пред това, което е, се случва. Но един ден Саудитска Арабия ще трябва да спазва международните права, международните конвенции в областта на, човеш... на човешките права. Аз съм абсолютно убедена, че този ден ще дойде. И съм убедена, че Раев един ден ще дойде тук между нас. И аз наистина ще бъда щастлива, защото той ще бъде свободен. И момента на неговото освобождаване ще бъде един празник на свободата и на всички защитници на човешките права по света. Благодаря ви. Грация. Грация. Благодаря нали, много. Искам да припомня, че когато се срещнахме с Исафи и нейните три дъщери в Отава, имаше едно писмо, което беше написано от трите деца, което не публикувахме до днесния ден, защото Очаквахме първо срещата, но това, което ще направим вече, ще дадем гласност на това писмо и ще изпратим това писмо в Саудитска Аравия, за да знаят за какво става дума. Благодаря ви. И не, сега да дадем думата на Анхам Камри, който е журналист, е, пет години е работил за местен вестник, днес живее в Швеция и се занимава с работи в областта на правата на жените. Моля, имате думата. Thank you so much. It's an honor to be here. Много ви благодаря. За мен е чест да съм днес след вас и да участвам този панел заедно с толкова вдъхновяващи жени. Ежедневието в Съдска Арабия се управлява от сегрегацията. Жените са изправени на ежедневна дискриминация въз основа на пола си. Дори най-елементарните закони не забраняват дискриминацията. Училищата и университетите учат момичетата, че мнозинството че в, в, в Адам са жени. Училищата за момчета носят имена на герои, а училищата за момичета носят само номера. Има непрестанна и повсеместна сегрегация и мизогения. През 1990 година жени шофираха протестно шествие, за да настояват за на правото на жените да шофират. Тези жени бяха арестувани, бяха иматени паспорите и бяха обект на кампания за усмиване. 27 години по-късно човек, който ги наказа, тогавашния губернатор на Рият, сега е крал на Саудитска Арабия и разреши на жените да шофират. Да, въпрос ми към вас е дали е, крал Сал, Салман е, се е превърна в феминист и защитник на правата на жените. жените в Саудитска Арабия живеят при един режим, който управлява всеки един аспект на частният, на личният и професионален живот. Саудитска Арабия е страна, в която има апартейт възоснова на пола. Така че да се дадат определени ограничени права от страна на патриарха не се дължи на това, че, на това, че режимът е започнал да вярва в разлото между половете или пък е кралят е станал внезапно феминист. Не, тези стъпки са нужни за оцеляването на режима и е, това е тенденция, която може да проследим в цялата история на Саудитска Арабия. След е, атентатите от 11 септември за първ път се дадоха известни граждански права на жените и документите за самоличност не е, за да се гарантира техните права, а като мярка за борба с е, тероризма. По-късно, около 2011 година, се даде възможност жените да гласуват, за да се смягчи на напрежението, събрало се след арабската пролет. Какво може да се как може да се обяснят тези тенденции? На първо място е спадът в цените на суровия петрол, който, кои, тенденция, която намалява легитимността на режима. Режимът от десетилетия дава услуги без данъчно облагане на гражданите си и получава лоялност. И този принцип беше поставен под натиск по време на периодите на спад на цените на петрола. Единият начин се преодолее този проблем беше да се насърчат жените да се навлязат на, на пазара на труда. И как може това да се случи, като се преодолее проблемът с транспорта? Говорим за страна, в която на практика няма обществен транспорт. Когато обсъждаме въпроса за шофир, правото на жите да шофират, не бива да забравяме, че това е и социално-економически аспект. Не всяка жена може да си позволи да притежава и да шофира автомобил. И макар че Стоицка Арабия е страна много богата на петрол, има много бедни е, граждани Саудитска Арабия. Има около 4 до 5 милиона бедни семейства в Саудитска Арабия, което обаче страната не иска да признае тяхното съществуване, защото ако признаете, че има бедни в една богата на петрол страна, на практика признавате, че има несправедливо разпределение на богатството и корупция. Друг Друго измерение е борбата за власт в рамките на кралското семейство и обвиненията в корупция бяха част от тази борба. Така че един млад принц успя по този начин да прескочи цялата верига на властта и сега трябва да създаде един образ на харизматичен млад лидер и един от възможните начини да го направи и при прилагане на циничната политика на панисът Цирцинес, хляб и зрелища. Йемен е най-добрият пример за това как се осъществява външната политика на Саудитска Арабия. Най-богатата страна от региона в момента бомбандира най-бедната страна в региона. Преди крал, е, краля Салман имаше някакво равновесие в е, кралското е, семейство. Т.е. имаше известна система за контрол и баланс и някои ресори бяха в ръцете на различни представители на кралското семейство, но сега всичко цялата власт беше събрана в ръцете само на един единствен човек и Йемен беше пореден най-красноречивият пример за това. Само три месеца със съването ми в длъжност, най-важното решение, което той взе, беше за военна намеса в съседната страна Йемен. И тази война, войната в Йемен се използва за насърчаване на националната и шовинистка самоличност и за насърчаване на националистическите настроения в страната. Но преди всичко, до година ще свърши 4 години от началото на войната, която се превърна в най-тежката хуманитарна криза по света и в рамките на която има и военнопрестъпление и престъпление срещу човечеството. Да, има жени, които се избират в общинските съвети, но тези жени са напълно безсилни, по някакъв начин не могат да подобрят положението на останалите жени. Така че на практика жените продължават да са на лице в политическите институции, като в Шурата, например, в Консултативният съвет, но тези жени продължават да са под попечителството на жените, т.е. имат нужда от разрешение на баща си, съпруга си, брат си или дори на малолетният си син, за да пътуват в чужбина, например. Така че режимът няма и никаква зачитане за достоинството или за физическото и психическо благоденствие на своите граждани. Така че всяка форма на поставяне под въпрос на режима се, смя, се представя като зло. Противно на програ... твърденията на програмата за реформи Визия 2300 година, че режимът ще изслуша гледната точка на всички на практика, програмата за реформа Визия 2300 година по някакъв начин не се допитва до независими е, граждани, особено до жени при изграждането си. Това е една държава, която се управлява по едно, едностранен начин, като диктатура, като, като държавата е който може да разпореди какво е добро и какво не е за нейните граждани. Трябва да се взема предвид а, и другите аспекти които се добавят към дискриминация към жените, като, например, социално-економическата принадлежност, религиозната принадлежност или дори цвета на кожата може да определи степента на дискриминация, на която са подложени жените. И в крайна на случай, да, важно, в заключение може да кажем, че да, фактът, че жените имат право да шофират днес е важна стъпка напред, но най-важно за активистите за правата на жените в Съдийска Арабия е да се гарантира, че тези отделни стъпки няма да останат изолирани и че се, ще се впишат в една по-цялостна реформа. Но в страна, в която няма никакъв канал за гарантиране на правосъдие, никой не може на практика да наблюдава и контролира изпълнението на реформите. Дали самият режим на Салман трябва да а, управ... контролира сам себе си. Освен това сме изправени пред сериозни а, противоречия. От една страна се дава право на жените да шофират, от друга страна се задържат и се преследва всички жени, които се бореха за именно това право. Монахията се стреми да гарантира, че жените ще останат под контрол на патриархалното общество. Правата се дават от страна на патриархалният крал, когато той пожелая, а не когато активистите настояват за това. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Искам да припомня, че се полагат и други усилия, в насока, че черното облекло да не бъде повече задължително за жените, за да могат да се движат по-свободно сега. Следва видеоконференция от Бейрут, която ние сме предвидили. Ана Данамет ще бъде включена. Тя е изследовател Тя а, има магистърска титла от Лондонски университет. Добър ден! Thank you. Thank you and thank you for the Благодаря ви. Amnesty International установи, че има сериозно нарушаване на правата на човека в Саудитска Арабия. Убийството на Джамал Кашуги и присъдите срещу активистите, религиозните активисти, продължаването на задържането на активисти за правата на човека, осъждането и хвърлянето затвора на активисти за правата на човека на дълги години в затвора, често по обвинения в тероризъм, кампании за Усмиване на жените, активисти за правата на жените, за, за да се омовържат на тяхната кампания и прекомерната употреба на смъртно наказание. През всеки един месец през последната година се засилват мерките за репресии срещу активисти за правата на човека и правата на жените в Саудитска Арабия. Убийството на Джамал Кашоги през октомври показа докъде могат да стигнат властите, за да премахнат всяка форма на дисидентство в и извън страната. Това убийство шокира човечеството като цяло, но в частност дисидентите и активистите за правата на човека от Саудитска Арабия по целия свят. Идеята, че Саудитска Арабия може да действа при пълна безнаказаност, използвайки посолствата и консулствата като убежище от всяка форма на преследване по целия свят. Доскоро повсеместното нарушаване на правата на човека човека в Сирийска Арабия беше е, заповодено от също такова мълчание от страна на международната общност през от а, е, края на миналата година насам се засилва и на, е, правото на събиране и на гражданско организиране. И това доказва само едно мълчанието, само влушава положението с правата на човека. През септември 2017 година властите започнаха поредица от арести срещу религиозни водители, активисти, журналисти, включително и съоснователите на АКПРА, една асоциация за правата на човека. Редица от неправомерните задържани през септември са изправени днес през специалният трибунал сигнал за престъпления, свързани с тероризма и са застрашени от смъртна присъда за, това, че, за своята дейност, която са развивали като активисти и за това, че са с а, изразили свободно мнението си. Миналата година европейските ръководители решиха да замълчат по въпроса, вярвайки в, а, процем, в програмата за реформи, обявено от Каско семейство, включително и разрешаването на жените да шофират миналата година. През октомври 2017 година, един месец по-късно, беше обявен нов проект за проекто закона за борба с тероризма, в която отново се да се засилват случаите, в които може да се прилага смъртното наказание. И отново европейските водители избраха да замълчат. През януари и февруари тази година активисти за правата на човека бяха осъдени между на присъди от 4 до 14 а, години затвор поради дейността им, свързани с на правата на човека. Сред тях беше Хамад Хелхотеби, който беше осъден за създаването на асоциация с правата на човека. Той беше осъден заедно с а, негов а, Както вече беше казано по-рано, Хамод Алхеми се опита да намери убежище в а, Норвегия, получи хуманитарна визия, за да достигне до страната, но преди да успее да се качи в самолета, беше депортиран от Катар в Саудитска Арабия. По това време европейските либери отново избраха да замълчат за този случай и продължиха да мълчат, след като беше върнат обратно и хвърлен затвора в Саудитска Арабия. И в крайна сметка, в момента, в който Европейския съюз реши да обърне внимание на неговия случай, той вече беше осъден на 14 години затвора. Други сред тази група излежават присъди между 4 и 14 години затвор. Като си имам предвид силата, с която се нападат активистите брат на човека, беше особено необяснимо защо още веднъж политическите ръководители в Европейския съюз решиха да замълчат, когато бяха и жени активисти, които се лъжа на Хатул, Иша Алмана и Мадеха Ажурш, най-смелите активисти в Саудитска Арабия. Те водеха кампанията за правото за шофиране и водещите кампанията за премахване на системата на попечителство на жените, което все още е в сила в Саудитска Арабия. След това бяха задържани още три а, жени в а, страната и отново европейските лидери предпочетоха да се мълчат. Тези жени и останалите активисти, които бяха задържани при последната акция през май 2000 2018 година защитаваха правата на жените, свободата на словото, правата на младсинствата и в частност на шиитското младсиство в страната. И за всичко това те днес лежат в затвора. Жените активисти все още не са подведени под... Също тях не са подведени обвинения и най-притеснителното в техни случаи са твърденията, че са били подложени на изтезания и на тормоз по време на разпетите. Много е голям залога за тези жени активисти, активисти, за останалите активисти, които са задържани без обвинения, както и за онези, които са били осъдени вече на смърт. Те и всички останали, които днес са в жетвора, сред които и активистите на АКПРА, заслужават да ги подкрепим. Това е най-малкото, което международната общност може да стори, за да се гарантира, че те ще са защитени от изтезания и че ще бъдат освободени незабавно и безусловно. Европейския съюз е най-накрая ясна позиция по отношение на случая с Джамал Кашоги, но трябва да вземе същата позиция и за репресиите срещу активисти правата на човека и да освободи всички активисти, които са затворници по съвест, включително и жените активисти правата на човека. Продължаващото мълчание международната общност само ще продължи периода на безнаказаност и на репресии. И както вече казах, през последните няколко години се засилва репресиите и акциите срещу правозащитниците и защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия. Така че не е прекалено късно за европейските държави членки да вземат позиция. Европейския парламент трябва да призове Европейска служба за външна дейност и, права, и правителството на държавите членки да се изкажат ясно и недвусмислено, както са направили в други случаи. И е ясно да покаже, че международната общност няма да търпи подобен модел на незачитане на международните норми за правата на човека. Някои от препоръките, които искам да ви отправя към Европейския съюз след включват и препоръки за случая с е, Джамал Кашоги. Европейския парламент трябва да призове Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз да подкрепят независимото разследване на убийството на Кашоки, като си има предвид липсата на прозрачност в съдебната система на Саудитска Арабия, като си има предвид, че единствения начин да се постигне справедливост е чрез този механизъм. То механизма трябва да бъде подкрепен от международната общност чрез създаването на международен независим механизъм за установяване на истината. Друг механизъм подкрепа на активистите с правата на човека е, например, да се продължи, Европейския парламент да продължава да приема резолюции, да отправя писма и устни и писмени въпроси към комисаря спорт на човека на ООН за случаите с а, нарушаване на правата на човека и репресиите срещу активистите с правата на човека. И тези резолюции писма трябва да бъдат изпратени преди присъдите, за да имат въздействие. Друга възможност за подкрепа на активистите на правата на човека е систематично да се а, е, наблюдават а, съдебните производства м, срещу активистите и да се е, установява всички нередности, възможно най-публично. Трябва също така да се предоставят а, визи за многогодишно, а, многогодишни визи за, за многократно влизане за активисти, които са подложени на турмоз и както вече стана ясно, търсещите обежище лица напускащи Саудитска Арабия се увеличават поради ограничаването на свободата на словото и поради заплахата на живота, който те са изправени. На практика всички свободомислещи, защитници на правата на човека, журналисти, представители на академичните среди или са вече избягали от страната или са хвърлени в затвора, а ако още не са, са застрашени от това да бъдат изпратени в затвора или да получат забрана за пътуване, напускане на страната. Последната ни препоръка е Европейския съюз да започне диалог за правата на човека с Саудитска Арабия. Но подобни условия трябва да имат много ясни цели и критерии, както бяха описани в ръководните насоки за защита на правата на човека на Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you, grazie. Grazie per... Благодаря. Благодаря за вашето така интересно изказване. Сега ще дам думата на Барбара. Thank you, Chair, and thank you all to... Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички участници в панела за отличните им изказвания. Те ще са ни много полезни в продължаване на работата ни за правата на човека в Саудитска Арабия. Имам няколко коментара и няколко изказвания. Госпожо Ал Рашид, искате е, ясен колективен отговор от страна на Европейския съюз и предполагам, че сте запознати с резолюциите на Европейския парламент. Но трябва да кажа, че дори и тук е, в крайна сметка трябваше доста да смекчим е, формулировката, защото дори тук Европейския парламент няма достатъчно мнозинство за по-осъдителна резолюция. Госпожа Ланчар, вие споменахте ам, проблемите на шиитското малцинство. Опит... Някои от нас опитаха да включите това в резолюцията, не успяхме, тъй като натискът, който се оказва върху някои политици, дори върху някои държави в Европейския съюз, е много силен. Госпожо Алрашид, ако правилно ви разбрах, заявихте, че никой не може да очаква от Германия и Испания да има силна позиция и да критикува Саудитска Арабия. Аз колкото се наясно, в моята страна в Германия нито един договор не е бил отменен. Не сме се отказали нито един договор заради критика срещу Саудитска Арабия. Не знам, вие може би знаете повече от мене, но аз не съм запозната с такива случаи. По-късно ще проведем тук в рамките на нашето заседание дебата за правата на човека и спорта и Изненадващо китайските власти приеха някои доста добри законодателни промени за защита на правата на, мигранти, на работниците мигранти предвид събитието последните няколко години. Може ли да кажа няколко думи за положението на мигрантите, работещи из Карабия, билото мъже или жени? Струва се, че в миналото имаше такива проблеми, т.е. имаше дори осъдени на затвора и то случаи, в който хората не са в състояние да почитат народния си език, в каквото точно са обвинени. През месец октомври, когато обсъждахме резолюцията за Саудитска Арабия, заявихме, че на 5 ноември Саудитска Арабия трябва да представи своята позиция в Женева в рамките на съвета за правата на човека на ОНЕ. Не знам ли това се е случило, дали нещо съществено е казано, госпожа Хана Хари спомена, че между 4, от 4 до 5 милиона саудитски граждани могат да се определят като бедни. Трябва да кажа, че за мен това е новина и бих искала да чуя какво смята СВД за този анализ. Днес, както знаете, има заседание на съвета на повършни работи. Той се заседава всички министри на външните работи на държавите членки на Европейския съюз и Йемен е в дневния ред, така че ще видим до каква степен държавите членки могат да се споразумеят за осъждане на нарушаването на правата на човека и на престъпленията на ръководената от Саудитска Арабия коалиция. И сега един по-труден въпрос. Пак настояваме в резолюция на парламента, но и в той също така и съвет, извинете, въпрос към СВД. Смятаме, че ще бъде добре да има много специфични санкции срещу високо поставени представители на военните сили, които, са, които отговарят на отговорност за престъпление срещу човечеството подобно на списъка Магницки. Както знаете, в момента има такъв списък с 70 представители на саудитския режим в някои страни, като Съединените щати, например. Дали смятате, че е добра идея Европейския съюз също да изготви подобен списък? И накрая, може би бихте могли да ни кажете какво точно знаете ново за случая с Раив Бадауи? Кристи, прего. Oui, Барбара euh, déjà... Euh, вече бяха казани много неща и задав... бяха зададени много въпроси, които аз самата съм си задавала. Може би трябва да започна. Най-напред да ви благодаря на пете, които сте тук, защото вярвам, че ще може да продължим да следим редовно ситуацията в Саудитска Арабия, нещо, което е много важно. И намирам, че е също важно за втори път тази година Европейския парламент гласува една резолюция във връзка с тази страна. Това е истинско предизвикателство всеки път. Може би да, някой да каже, че съдържанието не е достатъчно, но самия факт вече, че има една резолюция, е нещо е, доста трудно да кажа, защото за някои страни по-лесно, отколкото за Саудитска Арабия, като знаем какви, е, какъв е натиск върху тази страна. За съжаление, тя много не е променила в последно време. Но аз е, много така съм заинтересован от анализа, който направихме, най-вече инструментализирането на въпроса за правата на жените, защото като проследяваме нещата и развитието нещата, не може да останем измамени Видяхме каква масовите арести, които бяха свързани с правото на шофьорска книжка, което беше удар за тези мъже и жени, които бяха за правото на жената да може да шофира. Може ли да ни кажете докъде са стигнали тези процеси? срещу мъжете и жените, които участваха в манифестациите през май. Даже чухме, че някои рискуват смъртно наказание, така че ще бъде много важно да, да следим как се развиват нещата. Смятам, че това е свързано с факта, че известен брой от тях са шиити, принадлежат към младсинството шиити и може би именно тези са, които рискуват да бъдат осъдени на смърт. Аз също е, бях изненадан от е, цифрите, които цитирахте за връзка с бедността, защото е, ми казват, че има саудити и иммигранти в Саудитска Аравия, както в други страни. Бедните са тези, които не са истински саудити. Ще ми се да се върне малко върху правата на мигрантите, които живеят в Саудитска Арабия, като знаем, че, ако мога така да се изкажа, като знаем, че има няколко категории <clears throat> мигранти, които живеят в Саудитска Арабия. Но искаме да чуем за тези, които са в най-необлагодетелствено положение, кои са националностите, които са най-засегнати и приветствам, че факта, че миналата седмица потвърдихме отново нашата подкрепа за забраната на износ на оръжия към Саудитска Арабия. Ще ми се също да бъдем единодушни. Това ще ни позволи да уважим подписа на държавите, който, който е положен под договора за на международния договор за е, търговията с е, оръжие и европейската позиция. Знаем как стои този въпрос и съм безкрайно изненадана, когато слушам френската министърка на войските, която каза, че е убедена, че оръжията, които се продават е, от, от Франция на Саудитска Арабия не се използват в Йемен. Тя го казва съвсем официално и това нещо намирам, че това е скандално, че е, освен това, че никой не реагира на това изказване в Европейския съюз. Надявам се, че това дело Касауди, така нареченото дело Касауди, да, да, ще позволи да е, не си останем само в а, е, нямата дипломация. Вярно е, че е сложно защото този въпрос се инструментализира от Турция в един конфликт, в една борба за превъзходство, което, което е отвъд нормалните права на хората от Саудитска Арабия, но се надявам, че нещата ще се развият и бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос също. Благодаря. Сега ще дам думата на Марко Молетини, който се занимава с въпросите в е, тази част на света. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам на тази така интересна дискусия. Ще премина на английски, за да направя своите забележки във връзка с повечето от въпросите, които бяха поставени от е, различни говорители днес и от е, уважаемите е, делегати тук. най напред е, най-важното, което трябва да кажа днес е, че по време на уикенда, както беше подчертано от някой от изказалите се по-рано, на равнището на Европейския съюз излязохме с декларация от страна на върховния представител от името на Европейския съюз и държа да подчертая още веднъж от страна на Европейския съюз, тъй като това е важен, важно послание на единство предвид последните събития, свързани с убийството на Кашоги. Това е последваща действие на предишните ни изявления и също така е и след изказването пред Европейския парламент на госпожа Могерини на 23 октомври в дебат в рамките на пленарното заседание. Бих искала да се спра на едно, от, едно изречение в декларацията, което според мен отговаря на някои от въпросите, повдигнати от редица изказали се днес. Последното изречение е следното – Европейския съюз и неговите държави членки ще обмислят какви мерки да предприемат срещу носещите отговорност възоснова на международната правна система. Край на цитата. Според мен това е важно признаване на фактът, че Европейския съюз ще продължава да следи развитието на случая и ще действа съответно новите доказателства. И това е много важно послание, като показаха, казаха и редица оратори. Ние ще следим отблизо събитията от тук нататък цитира също така и казаното от е, върховния представител по време на дебата в в Европейския парламент в Страсбург. Тя подчерта колко е тежко престъплението, извършено срещу този журналист. И тя заяви, цитирам, престъплението срещу е, журналист, където се осъществява по света, е престъпление срещу свободата на словото, свободата на информацията и представлява престъпление срещу цялото ни общество. Край на цитата. Е, казано с няколко думи, това е плантата на позицията на Европейския съюз, а именно трябваме да продължи, трябва да продължим да следим отблизо този важен случай. А сега бих искала да се спра на друг много важен аспект. Нещо, което каза госпожа Лох Билер – във връзка на важните изказвания от страна на представители на Европейския съюз относно работата на съвата за правата на човека на ООН е в Женева и а, годишният, годишният обзор а, по отношение Саудитска Арабия, който беше публикуван по-рано този месец. Колегите казаха, че над 101 държави са се изказали, което показва колко важни са били дебатите относно реформите, свързани с правата на човека в страната. От е, гледна точка на Европейския съюз, държавата отбележа, че 24 държави членки са се изказали, са дали участие в е, обзора. И казано с няколко думи, основно държавите ни членки казаха своите безпокойства относно свободата на словото, както подчертаха и някои от ораторите днес. Смъкното наказание е друга много важна за нас тема. Правата на жените и в частност системата за попечителство от страна на мъжете. Условията при развиване на дейност на журналистите и организациите на гражданското общество и в частност репресиите си срещу тях в Саудитска Арабия. Държавите членки направиха няколко специфични препоръки в изказванията си по много специфични теми, като правата на жените и равенството на половете, свободата на словото, свободата на събиране, защита на активистите на правата на човека, налагане на мораториум или отмяна на смъртното наказание, премахване на всички видове изтезания и физически наказания. Мисля, че това по същество бяха и темите засегнати от изказалите се днес. Въпросът за правата на жените и работата на половете заве централно място в дебата и по-голямата част от държавите членки подчертаха това в своите препоръки. Също така бяха отбелязани предприятите мерки, но разбира се, редица държави членки изказаха от, относно продължаващата дискриминация и насилие срещу момичетата и жените. Няколко пъти беше повторено настояването за отмяна на системата на попечителство страна на мъжете и също така се споменаха различни международни инструменти, които могат да принесат за това. Дъщо иска да отбележа, че доколкото знам, Съдийска Арабия все още подготвя отговорите си на годишния обзор и разбира се очакваме с голямо внимание тези отговори. Смятаме, че те ще са основата за по-нататъчния диалог с страната и ми се струва, че един от въпросите, повдигнат от редица оратори днес след обед, беше положителният аспект, а именно нуждата да продължим диалога с представителите на различните власти в Саудитска Арабия. В заключение, съвсем накратко, от гледната точка на Европейския съюз, за нашата делегация, ние носим отговорност и в СВД. Делегацията ни в Рият, тясно сътрудничество с държавите членки, които имат свои представителства в страната, следят много отблизо всички съдебни производства. Това е една от отговорностите ни, част от нашия дълг. И също така много отблизо следим събитията. Тоест всички съдебни производства, които в момента текат, са обект на интереса ни и продължаваме да изискваме уточнения за конкретни обвинения срещу конкретни правозащитници. Както казах, продължаваме да работим съвместно с тях и непрестанно подчертаваме колко е важна ролята на защитите правата на човека и на организацията на гражданското общество в рамките на процеса на реформи, предприяти от краля. Няколко думи за Йемен. Тема, която беше повдигната от няколко оратори днес. С пълно право казахте, че е, в момента се води... Темата се обсъжда в рамките на съвета по външни работи на заседанието днес. Вчера с голям интерес е, изслушахме изказването на движението на хутите и тяхното намерение да прекратят а, а, атаките с а, ядрени ракети към Йемен, Саудитска Арабия и други стран, съседни страни, както настояваше специалният пратеник на ООН за Йемен, госпожа Грефиц. Това е важно предусловие, за да се търси политическо решение на конфликта, както знаете и както подчертава Европейския съюз вече повече от година. Смятаме, че единственият начин за разрешаване на кризата в Йемен е по политически път, а не по военен такъв. Благодаря ви. Грация. Io vi darei un paio... Да, благодаря. Ще дам по две минути за всеки един, ако има въпроси. Ще започна с, с вас. Uh, благодаря ви за коментарите. Те бяха много интересни. Интересно беше да чуем какво прави Европейски съюз. Дали само да отбележа, какво имах повид под а, колективна европейска солидарност между държавите членки на Европейския съюз. Например, когато Германия критикува външният министр на Саудитска Арабия или начин, който беше разкрит случая Салат Ахарири в Ливан и когато е, твърди, че това може да доведе до допълнително дестабилизиране на още една страна, Саудитска Арабия е, предприе от ответни действия, но ако другите държави членки на Европейския съюз бяха проявили солидарност с Германия, поне ще гледа различно. Тук, пример. Канада. Когато Канада е, отправи критика в Сиска Арабия за, за задържане на жените активисти по на човека, реакцията на, на Европейския съюз беше, ами това не е наш проблем, това си е проблем на Канада. Тоест, ако няма колективен отговор на европейско равнище, подобни случаи ще продължават и всъщност всяка държава членка отделно ще бъде изнудвана от Саудийска Арабия. Ще ви кажат, ами, щом е, е, така смятате, ние пък няма да купуваме вашето оръжие. Тоест, ако искаме тези практики да престанат, трябва да има повече координиране на, на колективния отговор на европейско равнище. Какво може да направи друг Европейския съюз? Да, може да се предприемат малки стъпки с резолюции, например, но смятам, че ако се припомним историята за това как Европейския съюз и държавите му членки се отнасяха спрямо арабските диктатори в втората половина на 20 век. Като цяло е, европейските лидери подкрепяха тези диктатори, защото ги възприемаха като фактори на стабилност, като, например, Бен Али беше подкрепен чак до 2011 година. Франция предлагаше подкрепа, когато той беше поставен под натиск собственото му население. С друг пример е Хусни Мубарака. И тази политика, както вече стана ясно, е противопоказна, защото беженците, които заляха Европа, са продукт на репресите в тези страни. Така че, като подкрепяте тези диктатори, по никакъв начин не помагате на самите себе си. Дори напротив, ще се увеличи броят на беженците и на незаконните мигранти, които достигат до територията на Европейския съюз съюз. Освен това, арабските диктатори, включително диктатор на Саудитска Арабия, се възприемат а, като а, щит срещу тероризма, като имате предвид, че Саудитска Арабия със собствената, му, собствената интерпретация на исляма всъщност беше основната причина за вълната от тероризма, на който сме свидетели от а, 11 септември насам. Така че да, разбирам, че сте под натиск да продавате оръжие. Има реалистични и нереалистични очаквания, но безусловната подкрепа за тези диктатори само им позволяват да стигнат толкова далеч, че да принудят собствените си граждани да напуснат страната в търсене на друг убежище и така се озовават или в Европа, или в Северна Америка, или както все по-често ставаме свидетели, намират смъртта си в Средиземно море. Ето защо основните принципи на вашата политика на Европейския съюз трябва да се преразгледат. Продължаваме да публикуваме резолюции и да водим диалози с тези диктатори. Диалогът е добре дошъл с хора, които възприемат самия принцип на диалог, но не с хора, които убиват собствените си граждани в собствените си консулства в други страни. Yeah, like to... И аз ще се опитам да отговоря на един от въпросите, свързан с настоящото спожението на жените в затвора. Разговарях по телефона с близките на жените, които са в затвора в момента. И лично ги поканих да дойдат и да се изкажат пред Европейския парламент, но те прекалено много се страхуваха но казаха, че жените са подложени на ужасни електрически изтезания с електрошок, е, подложени са на побои, държани са в е, изолация, подложени са на ужасяващи разпити, принудени са да признаят, е, да правят лъжа свидетелства и признания по недействителни обвинения. Това беше за положението на жените в затвора. По въпроса за мигрантите, работещи в Саудитска Арабия, една от най-тежко засегнатите групи не само в Саудитска Арабия, но в целия регион на Парсийския залив са мигрантите от Юго-Источна Азия, т.е. от Филипини, от Мянмар. Струва ми се, че неодавна беше публикувано видео, в който един от тези мигранти. Жена мигрант беше обезглавена публично. Много от тези мигранти са обвинени в много тежки престъпления. в Австрийска Арабия не всеки обвиняем има право на защ... правна защита. Подобни права не съществуват в страната няма реално прилагане на правилата за филипинците, които живеят, в, които живеят и работят в страната. Много от тях живеят в ужасяващи условия, нямат дори минимално заплащане, няма минимални изисквания за здравеопазване. А правителството на Саудитска Арабия реши да принуди голям брой мигранти, включително и от Йемен и от Юго-Источна Азия да напуснат страната, включително и йеменци, които бяха изгонени от Саудитска Арабия и са принудени да се върнат по домовете си, които обаче са в военната зона. Благодаря. Хана. Да, напълно костя, казано от Омайме. Нека да не забравяме, че говорим за 5 до 6 милиона мигранти в Саудитска Арабия, които живеят в условията на модерно робство. Конфискуват им се паспортите, трябва да имат спонсор от Саудитска Арабия, за да могат да останат в страната. Употреба, жертви са на злоупотреби и турмоз. Нямат възможност да се обърнат към гражданското общество за подкрепа. Друга много уязвима група са мигрантите без документи, които са жертва на трафик на хора и на ужасяващи злоупотреби. По въпроса за броя на бедните в Саудитска Арабия. Това са неофициални данни, тъй като правителството на Саудитска Арабия не иска да признае съществуването на бедството. Те говорят за друг, с други термини, като например висока безработица, защото в момента, в който признаете, че има бедност, признавате, че има несправедливо разпределение на богатството и корупция в кралството. И накрая, от десетилетия сама. Жените в Саудитска Арабия а, шофираха автомобили без регистрационни номера. Всички го знаем, всички сме го правили. И режима на Саудитска Арабия всъщност приемаше този факт и се затваряше очите. На практика прилагаше принципа а, ако нищо не кажете, ние нищо няма да кажем. Става въпрос за бедни жени, които бяха принудени да шофират без разрешение, за да стигнат до работа или да оставят децата си в училище. Така че те бяха. Режима беше оплашен, че ако възпрепятства тези жени да шофират, може да се стигне до бунтове на глада. Така че има бедност, но никой не иска да говори за нея. Е. Благодаря. Преди да е, поздравя нашите уважаеми гости. Искам да изпратя пет е, послания, които в известен смисъл представляват и препоръките, до които беше достигнато. Първият, първото, разбира се, няма да се задоволим с това, което става в Саудитска Арабия по въпроса, който, въпросите, които разгледахме днес. Казвам го преди всичко след това, че изготвихме един доклад и отвъд усилията, които американския председател, президент прави, за да се избегне, да се скрие истината. Смятаме, че трябва да дадем а, повече гласност. Allora Barbara, se vuoi porre la questione a... Добре, se vuoi porre la questione a... Благодаря, господин председател. Мисля, че не зле да повторя въпроса си към СВД. Т.е. моля ви да обясните какво се случва какво правите по случая с Раиф Бадави, лаборатор на наградата Сахаров? Благодаря ви. Yes, uh, sorry, Mr. Да, извинете, господин председател, забравих да отговоря на този въпрос в изказването си. Бих искала да повторя с две думи, че както в този случай, така и в други случаи, свързани с защитници на правата на човека, седи много отблизо случващото се на място и едновременно с това сме във връзка с саудитските власти, за да добием допълнителна информация относно съдебното производство и също така чрез делегацията в Рият се опитваме да участваме доколкото е възможно съдебните производства. Това на практика е станало вече стандартна практика. Това, което имам да кажа към момента. Продължаваме, разбира се, да работим за изясняване на обстоятелството, като те не са ясни, както в този случай. Благодаря ви. Non so se sei soddisfatta, non mi pare... Не знае дали е, беше отговорено на въпроса. Не ми изглежда да е нещо ново, но е, и така, нека да е, представя своите заключения. Както казах, няма да се задоволим само с истината. Искаме да се предложи резолюцията, която беше одобрена от Европейския парламент, най-вече, що се отнася до анкетната, Международната анкетна комисия, защото става дума да се, ако трябва да се накажат отговорниците, и беше възможно е, поне да се разпитат е, оговорните лица, но също в същото време ние искаме да не се налага смъртното наказание за тези е, хора по причини, които няма нужда да излагам. Третото послание е, че ще работим, за да може да се да е, Саудитска Арабия да започне една вътрешна програма за демократични реформи и най-вече да бъде осигурена свобода за лицата, които са затворени по, поради техните убеждения. Четвърто, силна ангажираност за да бъде спрян на е, конфликта в Йемен. Това е Става дума за човешките права, за, за мира, а и също за... Това е, това е добро и за стабилизиране на ситуацията в региона. Трябва да се постигне по-добър баланс. За, както това трябва да позволи да се осигури сигурност и мир в региона и тази подкомисия се ангажира да работи в тази посока, заедно с другите комисии, освен комисията по външните дела. не иска да каже нещо. Да, само ако не, може би да чух добре, вие не цитирахте въпроса за жените, а имаме също една резолюция от Европейския парламент от месец май и мисля, че във ваше заключение трябва да споменете и това. Защо включително защото някои са застрашени от смъртна присъда, но ние имаме много работа. Трябва да проследим всичко това. Ако ми разрешите, господин председател, с необходимото уважение, с което се обръщам към вас. Да, напълно съм съгласен с теб, но аз мислех, че е, го казах, когато говорихме за вътрешни демократични реформи за наблюдаване на това, което става и освобождаването на хората, които са арестувани. Разбира се, говорим за мъже и жени, но иначе съм напълно съгласен с това. Това е ангажимента, който ние може да поемем. И пак казвам, в, ще продължаме съответните връзки с останалата част от парламента. Благодаря ви за всички за вашето присъствие ще работим и за бъдеще заедно. И искате да кажете нещо? Проба. Искам да благодаря на всички вас. Зная, че не, не мълчите, когато става за Рив Бадави. Но преди два месеца канадското правителство поиска освобождаването на всички е, политически затворници, е, всички, които са затворени поради е, различно становище. Искам всички страни да се присъединят към Канада, е, защото Канада, когато Канада го направи, Саудитска Арабия прекрати своите е, дипломатически отношения с Канада. Но ако всичките страни вземат същото позиция, резултатът ще, ще да бъде много по-добър, отколкото едно просто прекратяване с дипломатическите а, е, отношения с страни, които арестуват хората поради техните виждания. Благодаря. И така ще приключим с, е, с тази дискусия.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 и така, говорим за желанията на хората, за нациите, за общите ценности, като коректност, равноправие, търпимост, мир, устойчивост е, и прозрачност. И големите организации, асоциации са все по-отговорни да интегрират аспектите, които са свързани с човешките права, в своята дейност. И що се отнася до техните правителствени и други структури, процедурата за е, е, организиране на големите спортни събития, но и, с, но и с, сътрудничеството с, а, а, те, с всички участници. Трябва да кажа, че такива въпроси могат да се окажат изключително сложни в момента, в който големите спортни събития през последните години са и предвидени за бъдеще, се извършват в страни, където, спрямо които е, Европейското, Европейското, Европейския съюз храни известни притеснения по отношение тяхното отношение към човешките права. 70 е, годишният от Декларацията на човешките права аз мятам, че обмен на виждане по този въпрос е в много подходящ момент. Това е първата седмица на човешките права, която се организира от Европейския парламент. И на... утре също ще се състоят важни, важни за човешките права събития. И накрая универсалността на човешките права означава, че те трябва да бъдат прилагани за всички, във всички дейности, включително и професионалното организиране на спортни мероприятия. И вярвам, че при последното изслушване през 2015 година, от тогава до сега извършихме немалко малко е, стъпки напред в областта на спорта. Разбира се, много неща оставят, които трябва да бъдат направени. И все пак откровено казано, през последните посещения, които извършихме в Катар и по повод е, световното първенство по футбол и бяхме прияти много положително. Нещо, което трябва да държа да подчертая. Но все пак още много неща, които трябва да се направят и днес. Трябва да кажем добре дошли на важни гости, които са в предна линия в областта на увързването на човешките права с спортните мероприятия. ФИФА е един от основните е, органи, които са заинтересовани от, в тази област и следователно много съм благодарен, благодарен на господин Дейки, който дойде тук с нас да говори за резултатите, които бяха получени си приложението на плановете от ФИФА, за да се пребори с бъдещите предизвикателства. След това ще представя останалите гости. И сега дам думата. Благодаря, благодаря за възможността за ФИФА да участва в този обмен на виждане в спорта и човешките права. Дами и господа, за мен е чест да бъда днес сред вас и да споделя някои от вижданията ни за правата на човека и тяхното място в спорта качеството ми на ръководител за устойчивото развитие и разнообразието в ФИФ, аз отговарям за усилията ни за изпълнение на задълженията ни по отношение на правата на човека. Разбира се, отделно ми се занимава с всички аспекти, т.е. устойчиво развитие, социални и екологични аспекти. Защита на правата на човека през последните години обаче се превърна в основният ни ангажимент, който ръководи дейността ни в и който всъщност ръководи всички дейности на FIFA като организация. Темата, която е много, тази тема е много важна и е, за мен, тъй като аз и семействата ми бяхме изправени пред нарушаване път на човека е, през 70-те години в Аржентина. Знам какво значи баща ти да го хвърлят в затвората безпричинно, може би да е го подложат на изтезания, близките ти да бъдат арестувани и убити от военна на диктатура. Ето защо не мога да гледам с безразличие страданието на останалите, особено ако рисковете плата на човека са свързани с моята професионална дейност. Като знаете, ФИФ е основният орган, отговаряща за организиране на спортни мероприятия. В скошния доклад, който беше публикуван от Американската организация Play the Game, FIFA имаше 64 точки в областта на устойчивостта. Останалите другите четири спортни организации имаха среден успех от 28 точки в областта на устойчивостта. И тук, ако погледнем обаче само показателят за човешките права, разликата между ФИФ и останалите организации е още по-голяма. Целта ми е да се спра на три основни аспекта, като поради ограничението във времето ще се спра само на три от основните ни стожера в областта, нашата дейност в областта на правата на човека. И те са на първо място разработването на нашата регулаторна и политическа рамка. На второ място успешното прилагане на редица мерки, свързани с организирането на купат настоянното първенство в Русия тази година, защитата на активистите плата на човека и на трето място новите изисквания за тръжните процедура за световното първенство през 2026 година. Този път са включени и много строги изисквания за защита на правата на човека. Така ще се спра някои от основните приоритети през едните месеци и години. Небързо бърза промяна в положение, положението в Катара и ам, другите дни мерки. Нека започнем с регулаторната и политическа рамка. В една организация, основаваща се направилата като ФИФА, няма как да се спазва дадена политика, ако основните принципи не бъдат включени в различните документи, които управляват функционирането на нашата организация. В член 3 на уставът създаване на ФИФА беше се, се, се, записано, цитирам, ФИФА поема ангажимент да спазва всички международно преди стандарти за правата на човека и ще се бори за, за, за спазване на тези права. Край на цитата. И това е от съществено значение, тъй като се разлика от останалите организации и кампаниите за нас защото на правата на човека не е на доброволни начала. Тоест, организация не може да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 прецени да ги спазва или не. Напротив, за нас това е ангажимент, който сме поели в основополагащия документ за създаването на наша организация. Понататък в... имаме и политика на а, ФИФА за основните права и а, им се въвеждат международните стандарти и ръководните насоки на ООН за човешките права и бизнеса. Това са основните принципи, които прилага ФИФА при разбирането и прилагането на отговорността ни по отношение на правата на човека регулаторната и политическа рамка от ключово значение, но тя ще си останат само празни думи на хартия, ако не се превърни в смислени действия и не променя нещо конкретно в живота на хората. Така стигаме до вторият стълб на нашата дейност, а именно мерките за прилагане на правата на човека по отношение време на организирането на световното първенство в Русия тази година. В частност в областта на защитата на активистите за правата на човека. За никога не е тайна, че активистите за правата на човека в Русия са изправени страни при тежки обстоятелства. Решението от съвета за правата на човек от миналата седмица беше просто доказателство за това. Ето защо бяхме наясно, че правозащитниците които се спряха на темата за правата на човека в рамките на, на, на Столното първенство са изправени пред опасност от а, ограничения от руските власти. Ето защо обърнахме съществено значение на този аспект при организирането и при повеждането на Световното първенство. На първо място запознахме с различните случаи, в които има опасност активистите бъдат възпрепятствани да осъществяват своята дейност. Например, създадохме механизъм за подаване на жалби на, за активисти до FIFA, като платформата беше лансирана един месец преди началото Световната купа, но не се ограничаваше само до Световното първенство. След това бяхме в, тях, в пряка връзка с различни руски международни организации за правата на човека, за да сме сигурни, че ще бъдем информирани за евентуални инциденти възможно най-бързо, за да можем да предприемем конкретни мерки. Предприяхме мерки за поправ... по случаите на десетки активисти на правата на човека, които бяха подложени според нас на неприемливи ограничения, например например, усилията ни в сътрудничество с Human Rights Watch за защита на Семян Симеонов, който журналист и филмов режисьор, който беше предприел който работеше по документален филм за строителните компании в Русия и беше изправен пред сериозни проблеми с властите за целта. Други примерни редица протест обвинените срещу различни активисти е, бяха е, отменени или бяха значително намалени и активисти с бората на ЛГБТ и общество, е, лицата можеха да проведат своите дейности безпрепятствено. За съжаление обаче не всичките ни дейности бяха успешни. Както знаете, след обмяна на, на, на кореспонденция с някои от членовете на Европейският парламент и ФИФА решихме да се е, защитим, е, да се намесим в подкрепа на господин Титев, но, за съжаление, нито нашите усилия, нито усилия на останалите е, международни участници като Европейски съюз не доведоха до положителен резултат. Това бяха само някои от аспектите на нашата дейност. Други, разбира се, беше работата за борбата с дискриминацията в извън футболните стадиони и а, усилията за засилване на контрола за спазване човешките права при строежа на инфраструктурата световното първенство. И на трето място е интегрирането на изискванията за защита на правата на човека при а, разглеждане на кандидатурите за домакините на бъдещето ни първенство на ФИФА. Това е напълно пионерска начинание в света на спорта. И най-важните изисквания бяха включени в изискванията за кандидатстване за Световното първенство за 2026 година. За целта всеки един кандидат трябва да има подробна стратегия за правата на човека за провеждане на мероприятието и трябва също така да се поемат специфични ангажименти пред ФИФА за защита на правата на човека и ви насърчавам да се запознаете с съдържанието на тези документи. Можете да ги намерите размерите на интернет страницата ни. За първия път подобни критерии, свързани с правата на човека, се включват от най-ранни етап на подготовката на такова масово спортно мероприятие. За първи път и такива изисквания, свързани с правата на човека, се включват в споразумението за домакинство на това спортно мероприятие. И преди да приключа, искам да кажа няколко думи за Световното първенство в Катар през 2022 година. В Катар през последните три години работим в тясно сътрудничество с Върховния съвет за отговарящ за предоставянето и изграждането на инфраструктурата за първенството. Тази организация е чудесен партньор, особено по отношение правата на човека. Предполагам, че последните месеци отблизо последихте случващото се. Катар в момента провежда широко мащабна реформа на своето трудово законодателство в сътрудничество с МОТ. Имаше сериозни промени в трудовия кодекс и съгласно последните данни на МОД се очаква реформите да продължат успешно. Радваме се да сме свидетели на този напредък, който според редица международни брати нямаше да бъде възможно без вниманието, привлечено от организирането на Световното първенство по футбол през 2022 година. Сега за нас най-важно е да гарантираме правата на работниците, работещи при строителството на стадионите. При, при след това още при няколко години признахме, че носим отговорността да гарантираме, че се прилагат най-високи стандарти на строителните обекти е, за първосното първенство на ФИНФА. Ето защо се радваме, че забележителната работа на този комитет все по-високо се оценява от страна на различни международни организации и ви моля да се запознаете с доклада, публикуван от този Върховен съвет и останали и другите международни организации, като например Международният а, а, профсъюз на строителните работници. Паралелно с това, през последните години работех работехме за изготвяне на стратегията за устойчивост за световното първенство през 2022 година, като това е съвместно усилие между ФИФА и Върховният съвет, който споменах и за първи път в основата на тази стратегия е и цялостен анализ на рисковете за правата на човека. И сме сигурни, че ще се положат също толкова големи усилия и за изпълнението на стратегията. И така, в заключение няколко думи. На първо място държа да подчертая колко важно е поемането на ангажимент от страна на заинтересованите страни. За нашата дейност това е от ключово значение. Всичко, което споменах до сега, се дължеше на приноса на външните подиспълнители, на нашата работа, на новата тръжна процедура и новата стратегия, която приложихме за Катар. И участието на заобзорните страни е от ключово значение за цялостната ни дейност и искам да се възползвам тази възможност да благодаря на всички вишки, които участвахте в този процес до момента. И от тази гледна точка бих искала да подчертая и отличната работа, свършена от независимият ни консултативен съвет плата на човека, който включва 8 съм експерти от синдикатите, гражданското общество и партньорите спонсори на ФИФА. Ще публикуваме вторият цялостен доклад на консултативният съвет идната седмица и се надявам да намерите време в натоварения си график да се познаете с този толкова подробен доклад, около 80 страници за дейността ни през миналата година. На второ място, важно се отбележи, че непрестанно засилваме усилията си за защита на правата на човека, но често сме изправени пред редици въпроси, комплексни предизвикателства, които не могат да бъдат разрешени за два или три дни. Не искам да се преструвам, че сме постигнали всичко, за което се надяваме в областта на човешките права. Това е дълъг път, който изисква непрестанни усилия. Затова е важно и външни участници, включително и членовете на Европейския парламент, да продължават да правят критически оценки на работата ни и да ни посочат случаите, в които не сме на висотата на отговорността си подобна конструктивна критика води до напредък. И от тази гледна точка се радвам на промяната в тонна в дискусията с тези външни заинтересовани страни. Се по-често на нас се гледа като на партньор, а не като на враг. И така че трябва да пратя едно по-важно послание към вас днес, то е, че FIFA вече е част от решението и продължаваме да сме е, отдадени на ангажимента си да продължим да работим възоснова на прекрасният напредък постигнат през през последните няколко години. Поради окончателност, което разполагах, трябваше да направя много бърз обзор на дейностите ни. Надявам се да мога да се спра на някои от другите ни дейности в рамките на дебата. С нетърпение очаквам дискусията ни по-нататък. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря е, благодаря за това изказване. Сега тук с нас е председател на Националния полски олимпийски комитет. Така че давам думата Szanowni członkowie Parlamentu Unii Europejskiej, panie i panowie, dostojni goście. Уважаеми дами и господа, Асоциацията на Европейският олимпийски комитет е международна неправителствена организация с седалище в Рим и с различни местни офиси и господин Хелмут Фолкър и аз сме сред техните председатели. Аз съм, ние сме един от пете организации, спонсорирани от Международният олимпийски комитет и подпомагаме държавите членки в разпространяване на ценностите на олимпийското движение. Подкрепяме и повече на различни спортни мероприятия. Два пъти годишно асоциацията е организира институционални срещи за своите членове, именно Генералната асамблея и семинари, както и няколко регионални и местни събития. Европейският олимпийски комитет предлага също така и по-малките национални олимпийски комитети с Работим също така и с национални и неправителствени организации за разрешаване на конкретни проблеми. Олимпийското движение вече се е доказало като отлична движение в подкрепа на физическата активност от най-ранна детска възраст. Насърчаваме младите хора да се движат повече, което е чудесно за тяхното здраве и помага също така на спортистите да постигнат върхови постижения по време на Олимпийските игри. Тази година се организира седмица на спорта и организирахме редица от съпътстващи мероприятия за насърчаване на здравословния начин на живот. насърчаваме един по-здравословен начин на живот и, както вече казах, подкрепяме различните национални олимпийски комитети в държавите членки на Европейския съюз и подкрепяме олимпийското движение в Европа. Подпомагаме и различни спортни събития, включително и младежки фестивали, които се провеждат два пъти годишно през лятото и през зимата. Европейският олимпийски комитет контролира дейността на държавите членки в това отношение – и като цяло се занимаваме с най-сериозните световни предизвикателства. Консултативният ни комитет насърчава равенството на половете и образованието. Комитетът за равенството на половете в спорта се насърчава особено с специалната програма на Финския олимпийски комитет. Стремим се да постигнем една модерна култура на спорта, както за мъжете, така и за жените, нова политика, която да може да насърчи постигането на промени. А по въпроса за темата за днешната дискусия, опитваме се да се впишем в днешните политически днешна политическа мисъл. Смятаме, че свободата на спорта Спортуване е вид свобода, тъй като спорта насърчава здравословният начин на живот и за това младежките фестивали е, заедно с е, е, спортните мероприятия насърчават здравето и благотенството в Европа. След ужасите на войната Европейския съюз гарантира краткосрочен период на мир в Европа и нашият европейски Олимпийски комитет показва как 50 държави могат да живеят в мир, като символ за този мир е запалването на Олимпийският огън, който се разнася през всички държави участници, докато стигне до държавата домакин. Спортът не само, че допринася за интеграцията, преодолявайки социалните бариери. Ние сме против границите и подкрепяме диалога. Предпочитаме да разговаряме с хората, а не с политическите ръководители. Опитът ми е, че където и да се намирам в Европа или по света, се срещам с приятели, с които можем да намерим нещо общо. И ако се срещате с приятели от Европа, трябва да се опитате да се спределите с тях. Водещето ни събитие са европейските игри. Те се организират на всеки 4 години в различни европейски държави. Организирани са от Асоциацията на европейските Олимпийски комитет. И първото издание беше през 2015 година в Баку. Европейските игри бяха предавани по телевизията и показаха, че Европа продължава да е в центъра на, на спортния живот и че продължава да пази мястото си на водещ регион в областта на спорта. Насърчаваме съчетаването на олимпийски и неолимпийски спортни дисциплини. Например, съчетаваме баскетбола с други спортни дисциплини правата на, правата на човека са заложени в а, а, Олимпийската харта, гарантират се равни права на всички участи в Олимпийските игри и се забранява дискриминацията под всяка нейна форма. Предотвратявам имаме дискриминацията възоснова на расата, на пола, на социално-материалния статут и происхода. Диалогът е най-важната ни ценност. И организирането на фестивали и други мероприятия трябва да спазва етичните ни кодекси, като това въжи не само за протестите, но и за активистите, както и а, ролята, която играят медиите. Асоциацията на Европейските олимпийски комитети се ръководи от основополагащи текстове в които са записани същите разпоредби по на правата на човека, както и останалите организации, създадени в Париж. Благодаря на всички ви, всички, които се борите за същите ценности. Благодаря ви. Грация, Лей lei per il Благодаря за вашето изказване. И сега ще дам думата на Алисон Бисквей, който е координатор на проекти за спортни центрове и човешки права, която работи в тази дейност и за нас това е наистина много интересно. Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви тази възможност да се изкажа пред вас днес представям новосъздаденият Център за спорт и човешки права и ще се изкажа от името на Джон Марсен, представител на организацията, която беше домакин на Центъра за спорт и човешки права, като нашия председател се, и, се извинява за отсъствието си днес. Центърът ще е със седалище в Женева, в Швейцария. Швейцарското правителство и други заинтересовани страни са нашите донори. Цел... Основната ми цел е отговор на три въпроса в рамките на днешното изказване. Първият. От гледна точка на центъра, каква е са възможностите, които може да се даде спорта за насърчаване на правата на човека? На второ място, как функционира центъра, за да успее да се възползва тези възможности, какво е постигнало към момента и накрая как нашият център може да продължава да настоява за постигането на смислен напредък. Първо няколко думи за създаването на нашия център. Той беше официално създаден през юни тази година, като това беше комбинация на 6 години на колективни действия от страна на спортни организации, правителства, междуправителствени организации, включително и Европейската служба за външна дейност, представители на бизнес средите, на профсъюзите и на непросъдни организации. В момента около 40 организации са представени в Костивният ни съвет, включително и четири държави членки Германия, Нидерландия, Словения, Обединеното кралство. Водим активен диалог с Европейската комисия, като го водим вече от една година. членове на надзорателния съвет се разбира се, FIFA, Human Rights Watch и Международния олимпийски комитет. Работата ни в тази област започна през 2012 година след лондонските олимпийски игри в Лондон, като целта беше да споделим наученото по време на тези Олимпийски игри. А междувременно получихме покана за домакинство в страна на Швейцария и за нуждата от създаване на платформа за спорт и човешките права. Целта на тази платформа е да се отправи оценка на основните рискове за правата на човека по време на спортните мероприятия, свързани с спортистите, активисти правата на човека, децата и другите уязвими групи. През 2017 година беше публикувана споредица от 11 бели книги, като в тях се описват различните методи, методи за гарантиране счетоплат на човека през целият цикъл на живот на едно спортно мероприятие. Като вече беше казано, трябва да се гарантира, че правата на човека са включени в основополагащите документи на всички международни спортни организации. Това беше основните, една от основните ни цели. Освен, че да станат част от правителните принципи на спортни, международните спортни организации. Целта ни е да работим за един спорт, който напълно да спазва правата на човек, като изграждаме капацитета си включваме познанията на всички заинтересовани страни, всички участници за защита на принципите на човешките права, разработени съвместно с различните участници в платформата. Защо решихме да се занимаваме с този въпрос и какви са възможностите, които създава спорта за защита на правата на човека. На първо място спорта има възможност да достигнем до хората по начин, който никой друг не може. Например, един милиард душ... Един милиард души по света живеят, играят волейбол, половин милиард баскетбол и над 3 милиарда души играят футбол. Над 3 милиарда и половина също така и зрителите на спортни събития. Така че, в гледна точка на правата на човека има потенциал за огромни вреди, но също така и за огромни постижения. Голяма част от спортните организации приемат, че ценности като толерантност, уважение, ферплей и а, недискриминация са част от хартите им автономността на спортните организации се опитва да се защити от политическо и економическо влияние, но по никакъв начин това не трябва да бъде за сметка на, без, на безотчетността спрямо най-уязвимите. Така че как може конкретно да постигнем а, а, въздействие? Даваме сметка за различните възможности, които предоставя спорта за подобряване на обществото. Спорта също така е и прекрасна възможност да се постигне напредък с правата на човека по целия свят. Така че за центъра ще продължим продължи да гарантира, че онези, които печелят и губят най-много от спорта, са в сърцето на нашата дейност, за да се гарантира заживане на прозрачността и намаляване на безнаказаността по отношение на човека при масовите спортни а, събития. Казах, че вече над 40 организации са представени в нашия управителен съвет и се организира специфичен форум, който ще се проведе в ЮНЕСКО в Париж тази година и ще съвпадне с 70 годишната от приемането на Декларацията за правата на човека включени са събития като разговори с а, бивши спортни звезди, като а, а, книжищи или с разговори с международният, с председателят на Международния европейски комитет, господин Бах. Също така разглеждахме и различните видове дискриминации срещу жените в спорта, включително и въпросите за равното заплащане в баскетбола, например. Тази година панел беше посветен на на мототирането на деца в спорта, като например мототирането на деца в художествената гимнастика, практика, които не искаме да се случват за бъдеще. Наблюдаваме и бъдещите спортни, големи спортни събития, като в Токио и Катар, например. В, в Токио имаме отлично сътрудничество и работим с организаторите за подобряване на вече съществуващия механизъм в Катар. Подготовка на домакинството на световното първенство по футбол през 2022 година работим с Върховният комитет за предоставяне на инфраструктурата и на стадионите в страната. Ще продължим да работим, като ще насърчаваме и международните организации като ФИФА да последват примера на ФИФА всъщност и да включат водеж, а, човешките права в основополагащите си текстове и да гарантираме, че човешките права се считат на всеки етап на цикъл на живота на едно масово спортно събитие и да гарантираме, че се увеличава капацитетът на тези организации да работят с националните власти, отговарящи спортно мероприятие и неправителствени организации. И накрая важна е целта да се е, Важната цел на нашата платформа е всъщност да се подобри подотчетността. Това ще бъде една от най-трудните, но една на вашите цели на нашия център и най-вероятно ще бъде в областта, където ще се оцени успех, който сме постигнали през следните няколко години. Вече започваме да работим по тази тема в, срамките с рамките на един специфичен семинар в Хага, който се разглеждат различни аспекти с правата на човека в спорта и бизнеса. И накрая, какво можем да направим, за да гарантираме, че ще продължаваме да имаме значителен напредък. За функция, вече, което споменах, център ще отговори на нови предизвикателства, като, не, като продължи да работи колективно и се случава в отделните области, които споменах. Първата и основна задача за нас ще бъде да отговаряме ефективно на познатите рискове заплата на човека за най-засегнатите категории, които са 6. Атлетите, феновете, работниците, доброволците, местните общности и журналистите. Освен това, има и други хоризонтални групи на уязвими лица, на които трябва да се обърне особено внимание, като, например, възрастовият аспект. Децата, децата са особено уязвима група и група, която има специфични права. Също така, момичетата са също така по-уязвими. Сексуалната организация, маргинализираните групи, като мигрантите и автохтонното население – хората с увреждания, включително и обствени увреждания и също така някои специфични категории, които са особено а, уязвими по време на масови спортни мероприятия. Така че трябва да се гарантира не само, че няма да има влушаване плата на човека на тези общности по време на спорта се но дори че може да се използва за подобряване на тяхното положение. Ще работим конструктивно с отговарящите за изпълнението и финансирането на спортните мероприятия, а именно спортните организации, местните правителства и бизнеса. Всички те трябва да разполагат с нужните познания и капацитет да прилагат адекватно процедурите за опазване на правата на човека в своята работа. В момента четири спортни организации FIFA, UEFA, Световната организация за леката атлетика и, и още една организация са поели ангажимент да включат човешките права в основните си изисква критерии за тръжна процедура. Така, например, пър... Световното първенство през 2026 година ще бъде първото световно първенство, в чето тръжна процедура са включени изрично критерии за запазване на правата на човека и да е стратегия в това отношение като един от основните критерии. Благодаря ви за възможността да се изкажа днес пред без. Human rights благодаря. Много, бех, много големи усилия бяха направени, за да се е, постигнат целите. Сега чуваме с удоволствие колежка. I want to thank the European Parliament for taking the lead. Бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че първи призна сериозното въздействие на масовите спортни мероприятия за правата на човека. Чрез тази конференция и други преди, преди, преди не обърнахте внимание на този проблем. Миналият месец господин Джани Инфантино посвети Иран за време на финала на иранската клуб по футбол и публично приветства присъствието на жени на стадиона. Жените, които видя господин Ефантино в, на стадиона, бяха подобрани специално от иранските власти. Оказа се, че нито една жена не може да си купи сама билет за футболният финал. Много от тях са се върнали разплакани били са набутени в автобуси, а някои дори са били арестувани. И журналистката Анна Фантина мисля, обобщи най-добре усещането на иранските жени с заглавието победа или жертва. Редица жени в Иран смятат, че е, не... забраната да посещават стадиони всъщност е публична изолация и отказ на жените да имат достъп до общественият живот. подобна дискриминация, съгласно ФИФА, се, се наказва с, цитирам, временно прекратяване на участието или изключване. Сред многото изключително разположение може просто да се откаже правото на Иран да е домакин на събития и да предприеме други мерки, но към момента ФИФА избира да не го стори. Все още обаче има надежда, че може да се премахне забраната. Техеран се, се превърна в единствената държава, която налага тази забрана, като Саудитска Арабия допусна жени по стадионите през януари. Няма да се постигне сериозна напредък, докато се гарантира, че жените в Иран могат свободно да си купуват билети и да присъстват на футболни матчове, то не само когато господин Ефантино присъства на стадиона. Дадох ви за пример Иран, защото днес ще се спра на кратката игра и на дългата игра по отношение правата на човека в областта на спорта. От години на сам спорта организации си играят надребно, т.е. играят като скочен план с домакинните диктатури, без обаче да поглежда на дългосрочен план какво е последиците за обществото. Между 2019 и 2022 година Беларус, Египет, Япания и Катар ще бъдат домакини на най-известните спортни конкретни събития, макар техните правителства да пренебрегват или да не зачитат правата на децата, жените, работниците и организацията на гражданското общество. В някои случаи злоупотребата и турмоза са пряко свързани с, с спортното мероприятие, в случаите, когато, например, атлети са обект на сексуален турмоз от треньорите, когато семействата се гонят от, са погонени от домовете си за сторещ на инфраструктура или когато работниците умират по столежите на стадионите. Има и по-добър начин да се играе играта. По-дългосрочен план феновете и спортистите заедно с спортните организации могат да поискат от спонсорите и компетентните организации да увеличат изискванията. Може да се свържен, свързани даже реформи с конкретно събитие и дори да се постигне на като например временното прекратяване на законодателството срещу ЛГБТИ лицата по време на мероприятието, например. Но подобни мерки не отговарят на визията ни за дългосрашни реформи, за които ние настояваме и ние вярваме, че тези реформи са достижими. Правилата, правата на на човека се прилагат навсякъде, също както се прилагат и правилата на тениса, футбола или маратона. Не бива да има двойни стандарти нито в спорта, нито по отношение на правата на човека. Но през последните десетилетия имаше двойни стандарти, както стана ясно в Иран и в други големи държави, като Китай и Русия, които бяха домакини на Олимпийските игри и на а, световното първенство по футбол и им се разминаха злоупотреби като тормоз и смърт на мигрантни работещи по стадионите, арести на журналисти, дискриминация на представители на ЛГБТ и общността и на жените. Дългосрочният подход е нужен не само защото се увеличава мащабът на спортните събития. През последните десетилетия разходите за тези събития са се увеличили от 400 милиарда за игрите в Пеки през 2008 година до 250 милиарда за игрите в Катар, а за работещите при ужасяващи условия в жегата в Катар, последиците са още по-тежки. Някои от тях си платиха живота. Близо половината е, човечество гледаше по телевизията световното е, първенство. но 21 работника загубиха живота си при сторежа на стадионите в Русия и над 120 мигранти от Северна Корея работеха като роби на строежа на стадиона в Санкт-Петербург. Пето ще да споменаваме злопотребите и тормоза срещу активисти за правата на човека. Ако започнем от 2012 година, сам Human Rights Watch започна да отбелязва правата, нарушаването на правата на човека в Катар, където близо 1 милион работници строят над 21 нови стадиона. През август един от работниците издъхна на сторежа. Световното първенство в Катара се смята за бъдително постижение за човечеството, но 4 годишния син и семейството на този работник няма какво да празнува. Макар, че Катар пое е, сериозен ангажимент по отношение на световното първенство и макар да полага сериозни усилия под фор... с подкрепата на ФИФА, все още има сериозни проблеми, като например факта, че системата Кафал Фала все още не е забранена. Забранена, извинете. На 40 работници загубили живота си. Бяха приложени мерки за защита на работниците от прекомерната жега. Да, но те за сега обхващат много малка част от мигрантните работници и сега е момента да гарантираме, че всички работници в Китар се, в, прилаг, се възползват от тези мерки. В, в Кадар се прилага закон срещу ЛГБТ и общността, с, кое, с който установяването на самоличността на лица от ЛГБТ общността е наказуема с до 5 години живо, затвор. Освен това, Катар не осигурява равенство на жените. Все още има време, защото трябва да работим заедно с ФИФА и с Катар, за да се приложат реформи всички тези области в навечерието на 2022 година. Така ще има дългосрочни последици не само за Катар, но и за целият регион Неверсийския залив, където редица държави има подобни проблеми с човешките права. През 2016 година един харвардски професор, който написал ръководните насоки на ООН е за бизнеса и човешките права, изпрати писмо на ФИФА и там заяви целта е да се установи налично на, на нарушаване на правата на човека да се направи нещо по въпроса тъй като мащабните спортни мероприятия имат дълъг цикъл на живот, има възможност да се постигне не, не само с строежа на инфраструктури и стадиони, но и по отношение на правата на човека. Целта е да се установят рисковете, да се, разглед... да се справим с тях превентивно и да се опитаме да оставим наследство не само под формата на инфраструктури и на стадиони, но и положително въздействие върху обществото. Пример, след като Русия прие антигей закон преди описките игри в Сочи 2014 година. на Rights Лош настоя да се запише равенство на ЛГБТИ общността в хартата на Международния олимпийски комитет. И смятам, че, че именно към това трябва да се стремим винаги. Когато сте по някакъв начин, било то и непряко за нарушаването правата на човека, трябва да сте наясно, да си дете сметка какви са последиците, да проявите прозрачност и да направите нещо за преодоляване на тези проблеми. Редица са примерите за добро прилагане на принципите на ООН за човешките права и бизнеса. Пример за това са игрите на британските нации и техният председател, който се съсредоточи върху установяване на опасността и превенция. Бригет на британската нация ще се използват а, за борба с а, правата на жените и момичетата при автохтонното население. Благодарение на реформите на договорите с страните домакини за, 2000, за Олимпийските игри през 2024-2028 година, това вече е изисквания, включени от МОД. Human Rights Watch смята, че е време Международния олимпийски комитет да стигне по-далеч, като приеме ръководните насоки на ООН за човешките права и бизнеса във всичките си дейности, което значи, че трябва да бъдат прияти и от 206 национални олимпийски комитета. Трябва също така Международния олимпийски комитет да се присъедини към новосъздаденият Център за спорта и човешките права. Водещите спонсори като Coca-Cola и Adidas могат да ви уверят, че присъединяването към Международната общност за правата на човека е процес, който не винаги е лесен, но с времето Международният олимпийски комитет прие разпоредби за борба с допинга, с е, расовата дискриминация и срещу е, отрицателното въздействие върху околната среда. И това само допринесе за силата на олимпийското движение. Япония ще бъде домакин на Олимпийските игри през 2020 година и те взеха решение да са първите Олимпийски игри, които взеха предвид ръководните насоки на ООН, човешките права и за бизнеса. Япония е установена демокрация с върховенство на закона и активно гражданско общество. При след това, няма след това няма закон, който забранява дискриминация въз основа на сексуалната организация и расата и ЛГБТ и лицата страдат в това общество, което не взима правите ежедневните им проблеми. Префектурата на Токио прие първият закон в страната за закрила на ЛГБТ лицата, което е първото пряко последици от организирането на Олимпийските игри в Токио. Сега може само да настояваме за приемане на този закон на национално равнище. Токио е страна, пример, за възстановяване след Втората световна война от технически и економическо гледна точка. И а, тези игри в Токио, Токио могат да повторят предишните игри, като този път от социална гледна точка. Световното първенство в Катар през 2022 година са поредната възможност да се гарантира, че, основните, че човешките права ще бъдат основното наследство от тези спортни мероприятия. В заключение, Държа да подчертая, че включването на човешките права като основен критерий в тръжната процедура за Олимпийските игри през 2026 година промениха правилата на играта. През юни съвместната кандидатура на Съединените щати и Мексико спомен... спечелиха а, кандидатурата, като имаше сериозен ангажимент поет по сравнение на правата на човека. Във всяка страна има нарушаване правата на човека и за това изискването е и Марокко, и Обединените арабски емирства да имат дългогодишен дълго план за разрешаване на проблема. Обединените арабски е, е, емирства приеха да не се строят нови стадиони и да се предприемат закони за борба в доста отношения. И казвам с две думи, мащабните спортни мероприятия са възможност да превърнем спорта в нещо добро за най-уязвимите като гарантираме благоденствие въз основа на принципите на фейрплей, може да гарантираме, че по-дългата игра е гаранция за по-добър свят за всички ни. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Може би няколко думи ви да кажете. Е, тук сред нас е, има представители Нали, Уседам за няколко думи на Беат Андрес, който е, се занимава с основните принципи и права на работното място. Thank you very much, uh, Chair. Distinguished members of благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми участници в дискусията от подиума. За мен е много голямо удоволствие днес е, да кажа няколко думи от името на Международната организация на труда. Следващата година ние ще празнуваме 100 годишнината от нашето съществуване и това засяга също правата на работниците в спорта без значение дали става дума за спортисти или просто за работници. През последните години МОД работи много активно с Международния олимпийски комитет, с ФИФА по време на големи спортни прояти. прояви. Ние чухме от участниците в подиума изказвания в тази насока и искам да посоча, че ние обсъждаме с тези организации и въпроси, свързани с правата на човека. В момента става дума за доклад за Катар. Наистина това е един е, много голям прогрес, много голям напредък. И в тази връзка МОД иска да защити правата на работниците в Катар. Но в тази организация имахме един случай на не спазване от страна на правителството на Катар на изисквания, свързани с принудителен труд и е, трудовите инспекции, също така и е, безопасността на работното място. Контролните органи на МОД е, години наред следиха това развитие през 2017 година. Ние имахме известен успех с правителството на Катар и подписахме работно споразумение, което урежда всички важни въпроси, които бяха засегнати току-що във връзка с правата на работниците. Миналата година видяхме, че беше отбелязан напредък системата Кафала. Беше променена не само в рамките на козметични промени. Катарското правителство през септември премахна визите за излизане, които трябваше да представят работниците, когато напускат страната. Беше създаден и механизъм в сътрудничество с глобалните синдикати. Това също е изненадващо в един регион, където свободата на събиранията и тарифната автономия не са толкова разпространени явления. Също така ние видяхме, че системата на заплащане беше променена, беше въведен в страната недискриминираща минимална заплата – Концентрираме се не само върху работниците по стадионите, но върху всички работници, без значение дали става дума за командировани работници, дали те са заети в хотелиерството и ресторантярството или на други места в страната. Важно е да се посочи, че спортните прояви отключиха една динамика. Ние обаче искаме да постигнем трайни промени в полза на всички работници в страната. Ние провеждаме трудови инспекции, също и във връзка с безопасността и здравето на работното място, най-вече на големи строителни обекти. Господин председател, вие говорите за 70-та годишнина от Общата декларация за правата на човека. Ние преди 20 години въведохме основни норми на работното място и това може да представлява много голям тласък към дълбоки промени в спортната област. Ние няма да спрем нашите усилия. Господин председател, вие казахте, че през следващите години ще има спортни прояви в страни, които не спазват определени стандарти на мод. Ние наблюдаваме цялата верига на доставки във връзка с спортните прояви. Смятам, че вървим в правилна посока. Благодаря за вниманието. Благодаря. Мисля, че трябва да информираме и тези, които се занимават с тези спортни е, събития. Не е достатъчно само да гледаме спектакъла, зрелищата, въпреки че има много неща, които да се видят. Но нека да чуем и други колеги. Gracias, presidente. Voy a hablar en español. И... Господин Сантьяго, господин председател, аз ще говоря на испански език. Първо искам да ви поздравя най-сърдечно е за това, че организирате тук това разискване, което за мен е много интересно. Аз си отбелязах много неща. Искам да кажа и много неща. Между другото, аз съм и заместник-председател на междинната група, бях и заместник-председател на съответната комисия в Испания, а съм и член на Испанския олимпийски комитет. Аз наистина ценя високо реформите, които бяха направени в ФИФА, обаче следва да припомня, че преди нямаше лица привлечени под съдебна отговорност и наистина трябваше да се даде пример в подобна организация, иначе няма да има напредък. За мен е много важно да наблюдавам не само това, което се случва в голем, в контекста на големи спортни прояви, но и в по-малките клубове и по-малките спортни прояви. Наистина е жалко, когато наблюдаваме прояви на расизъм, когато африкански футболисти или да речем футболисти е, Рома биват е, обиждани. В Андалузия имаше един случай, който докладвахме в парламента и нямаше никаква подкрепа от Испанския футболен съюз. Вероятно, този футболен играч е бил хомосексуалист и е взел решение, което не е допаднало на другите и затова е трябвало да се излезе пред задната врата. Трябва да осъзнаваме не само това, което се случва при големи прояви, но и това, което се случва всеки ден в спорта. Тук наистина ние трябва да променим цялата политика – Наистина лошо ми става за всички тези игри, свързани с продажби и препродажби на футболни играчи. Това е като продажба на стоки и мога да го нарека перверзна търговия. Това смятам, че е правилно формулировка в случая. Ние говорим не само за малолетни в Европейския парламент в предишния мандат. Аз бях докладчик по тази тема. Когато малолетно лице дойде в Европа и бъде откъснато от своите корени, идвайки от а, Африка или от Южна Америка, мога да кажа, че не всички имат съдбата на Меси и таланта на Меси. И а, тези хора биват изоставени. До 18-та година трябва да се въведе правно изискване за образование на тези лица в приемащите страни и страните домакини. Сега искам да кажа няколко думи най-общо за спортистите. Спортистите имат много права за много неща. Например, Нека да кажем няколко думи във връзка с допинга. Много често има проверки, които не зачитат достоинството на играчите не винаги правораздаването във връзка с спорта функционира добре. Много често е, играч бива спрян от игра поради допинг и тогава общото правосъдие работи много по-бавно, отколкото специализираното спортно правосъдие. Е, този играч не играе 2-3 години и това означава край за кариерата му. Аз предложих на един специален, предложих специален трибунал за Европа в Люксембург и това предизвика аларма. Всъщност, винаги се дава право на спортните клубове и съюзи при съдебни спорове. Съюзите са тези, които са начало и очевидно има редица пречки също и в женския футбол, но и участието на жените в спортни прояви. Аз, например, предложих, че в един футболен клуб би трябвало жените да са представени най-малко с 30%. 30% от местата, от постовете трябва да бъдат заемани от жени и не само в футболните клубове. Трябва да има добро съотношение между жените, които играят футбол и които заемат високи позиции в тези организации. Аз мога да кажа още много неща. Смятам обаче, че казаното до тук беше много правилно. да се създаде е, такъв контрол за правата на човека и то не само по време на големи спортни прояви, но и всеки ден в спорта. Благодаря ви. Винаги е много интересно да чуем как са се развили нещата за няколко години. Благодаря и на Human Rights Watch за това, че толкова отблизо следи прилагането на всички тези политики. Имам един въпрос към господин Кръшницки от Олимпийския комитет. През 2009 година по време на Олимпийските игри в Китай цялата световна преса се беше събрала в Пекин. И знаете, че правителството много сериозно ограничаваше възможностите за свободна работа на журналистите. Има ли някакви последващи действия? Как може да се гарантира, че журналистите ще могат да работят и да отразяват не само спортното събитие, но и другите проблеми в Китай? Към госпожа Биско е много интересна организация, която сте започнали. Обсъждали въпроси, като, например, случаите, когато правителства и други организации принуждават спортистите да вземат допинг, което пък заплашва здравето им. А по въпроса за Катар, не отдавна външният министр на Катар посети а, комисията по външни работи и той представи своите постижения. Ми се струва, че това, което каза МОД е много сериозна похвала за региона. Доколкото разбирам, обаче става въпрос само за работниците в на строителство, строителството, извинете, а не и за домашните работници. По въпроса за ФИФА, казахте, че имате нов механизъм за кандидатурите за домакинство и че са заложени нови критерии. Колко далеч обаче стигат тези критерии? Така, например, ако Северна Корея реши да кандидатства за провеждането на дадено спортно събитие и обеща на ФИФА ще направя АБИЦ. И ако направя АБИЦ, Тоест, ако в момента, в който поискам да се проведе спортно събитие в моята страна, обещая, че ще го направя, но ако две години по-късно FIFA провери дали съм спазил обещанията си, има ли възможност да FIFA да заяви, ако не спазите обещанията си ще ви се отнеме разрешението да организирате първенството. Защото ако има такава процедура, ще се увеличи значително и възможността ви да окажете влияние върху правителствата. Благодаря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 Благодаря ви, дами и господа. Първо ви благодаря за това, че организирахте днешният семинар. Европейския съюз държи да се бори с нарушените на на човека от страна на държави и от корпоративни организации. Насърчава да се спазват тези права и да се гарантират обещетения за гражданите, чието права са било, били нарушени, включително и в рамките на големи спортни събития. И за тази цел насърчаваме приемането и прилагането на ръководните насоки на ООН за бизнеса и човешките права, които бяха споменати нееднократно и които са особено адекватни за големите спортни събития. Те представляват международно предата рамка в това отношение с конкретни а, задължения и представляват първите международни стандарти е, за насърчаване на вредните странични последици човешките права, че са свързани с с корупцията. Европейския съюз води диалози за правата на човека с близо 40 страни, не на Европейския съюз, което дава възможност да се поставят различни въпроси, включително и въпроси за човешките права по време на организирането на големи спортни събития. А между другото, все по-често се обсъжда темата по време на диалозите ни. Работихме, работим с страните от Персийския залив по редица въпроси, свързани с правата на човека и следим от близо текущите реформи на в областта на трудното законодателство в редица среди от региона. Държа да отбележа, че, в, че наскоро беше създаден диалог за човешките права с Катар и първият тур на този диалог ще се проведе съвсем скоро. И в този контекст сме обмислили възможността да се проведе дебат с катарските власти по трудовите права преди провеждането на Световната първенство през 2022 година. След това означавам държавите членки и средини партньори да създадат стратегии за правата на човек и бизнеса, като по този начин могат да се избегнат нарушаването на човешките права в рамките на големите спортни събития. Към момента половината от държавите членки на Европейския съюз са създали подобни планове за действие, което е важно, тъй като в Европейския съюз се осъществяват голям брой спортни събития, които могат да окажат влияние върху други страни по света. Също така работим с изграждането на капацитет с партньорите ни, които биха искали да разработят национални планове за действие извън Европейския съюз. Работим и в тясно сътрудничество с ОИСР за прилагане на квантим насоки за надлежна проверка. И също така имаме и различни програми за подкрепа на защитниците на правата на човека. Това е след основните приоритети на въща политика на Европейския съюз, както вече чухме по-рано днес. Това е много важно в контекста на големите спортни събития защитните плата на човека са, разбира се, най-естествените ни съюзници в борбата за правата на човека и демократизацията, както чрез политически инструменти, така и чрез финансови инструменти, като например Европейският инструмент за демокрация и права на човека. Подкрепяме правозащитниците, включително и тези, които работят по темата човешки права и бизнес, особено в областта на земеделската земя и други права, в областта на заграбването на земи, измененията на климата и правата на автохтонното население. Теми, които също са важни в контекста на изграждането на мащабна инфраструктура в подготовката на големи спортни събития. И не на последно място подкрепяме и инициативи от различни заинтересовани страни, тъй като вярваме в възможността за споделянето на най-добри практики и подобряване на защитата на човешките права, така например насърчаваме групата на приятелите на форума за документация и също така подкрепихме и платформата за мегаспортните събития правата на човека. Приветствам създаването на новият център за спорта и човешките права и в момента обмисляме как може най-добре да окажем подкрепа на този новосъздаден център. Благодаря ви. 5 минути. Я ви пропонго quanto segue. Благодаря. И една минута ще дам на всеки един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 Mamy to zawarte w umowie. Благодаря ви. По отношение на ролята на Международния олимпийски комитет, нямаме възможността да се намесим по време на телевизионното излъчване на събитията. Следователно, Нашия ангажимент, нашето споразумение е почива на свободата на пресата. Микрофон. Благодаря за чудесния въпрос. Много са важни подзаглавията под всички тези въпроси. Изобщо репресивни правителства могат ли да бъдат домакини на такива прояви? Е, Катар, Беларус, Азербайджан, отговорът винаги е един и същ. Тези правителства по този начин имат шанс да изградят мека сила, soft power и да присъстват на световната сцена и също така да получават безкритични критични съобщения в пресата. Това увеличава техния имидж. Е, разбира се, репресивните правителства получават е, много като домакини, а ние от света който защитава правата на човека, трябва да използваме нашите лостове на властта и това трябва да действа. Навсякъде има злоупотреба, нарушение на правата на човека, но някъде повече. Искам съвсем накратко да посоча Китай. Human Rights Watch изготви нов доклад, където се посочва задържане на повече от 1 милион уйгури в Синджан без да се водят съдебни производства, може да се направи сравнение с нацистските лагери в случая. Имам предвид преди Олимпийските игри през 1936 година. Така че зимните Олимпийски игри биха могли да бъдат единственият лост, който да използваме, за да искаме свобода на пресата. И да разрушим тази цензура в интернет, също така злоупотребата с работници и дискриминацията на мюсулмани в Китай. Това е шанс, който имаме, а също и наше задължение. Благодаря. So да, аз сега ще започна с въпроса, който беше зададен. Дали трябва да включим тук атлетите и по-специално как изглеждат нещата с допинга. Допинга за нас не е приоритетен въпрос, защото има други организации, които работят в тази сфера, но естествено, вие намекнахте за здравното състояние на спортистите и там ние обърнахме внимание на интерсексуални спортисти, как всичко това въздейства на тези хора, какви подходи могат да се приложат, какво може да се подобри и всъщност трябва да проследим какви са правата. Тук ние нямаме медицинска компетентност, но що се отнася до ситуацията свързана с правата на човека, ние се занимахме с нея. И последно, съвсем накратко, испанският депутат постави въпроса за по-големите и по-малките спортни прояви. Затова ние създадохме този център за борба срещу систематичен расизъм в футбола, също така гимнастичките от САЩ, а и други неща, които стават публични. Това не непременно попада в темата големи спортни прояви. Три минути господин Адиечи. Аз ще се опитам да засегна някои неща във връзка с Иран. Беше зададен въпроса дали това е победа. Не, това не е победа и не би следвало да се разглежда като напредък в борбата за по-широк достъп на жените в Иран. Това е просто една стъпка в правилната посока. Трябва да изчакаме крайните резултати. Разбира се, ние не искаме да бъдем наивни и да вярваме, че е направена една стъпка и ситуацията е изяснена. Ние познаваме много добре каква е ситуацията, знаем колко комплексна е тя. Понякога се мисли, че една организация като ФИФА няма поглед или ноу-хау върху нещата или няма опит или няма контакти с заинтересованите страни не, ние имаме всичко това, гарантираме, че осъзнаваме фактите, поддържаме постоянни контакти с всички заинтересовани страни, активистите, които работят в тази сфера, в гражданското общество в Иран и извън Иран. Нашия генерален секретар миналата седмица се срещна с активисти от Иран, които защитават тази кауза, а именно по-широк достъп до стадионите. Също така имаме контакти с Human Rights Watch и се опитваме да изясним ситуацията. Имаме обаче и малко по-различен подход в някои ситуации. Това обаче не означава, че тези теми не ни интересуват. Ние сме задължени да дадем нашия принос и полагаме усилия жените да получат достъп до спортни прояви в Иран. Северна Корея, севернокорейски работници, които участваха в изграждането на стадиони в Русия, там ФИФА установи, че тези севернокорейски работници наистина са работили там и на най-високо равнище ФИФА се застъпи пред руското правителство. Тези работници наистина да се спазват техните права. Има и механизми, които ние използваме, когато е, има специални е, ситуации. Става дума за организации на гражданското общество и разкриване на проблеми, свързани с правата на човека. Луча контра ла дискриминация. Луча контра ла дискриминация на ФИФА не е no es un tema solamente de los grandes eventos. Está anclado en nuestros estatutos на всъщност във връзка с правата на човека и ФИФА. Това е в член 4 от нашия устав и това се отнася до всички дейности на ФИФА в световния футбол. Вие знаете много добре, че има голям проблем с дискриминация в футбола. Това се отнася не само до големите прояви, но и до масовия спорт. Ние работим с националните спортни съюзи и всъщност им пред доставяме инструменти за борба с дискриминацията на местно равнище. Също така налагаме санкции и дисциплинарни мерки, които не спазват е, тези изисквания. Говорихте за хомофобията в футбола, също така в страните от Латинска Америка, където хомофобията се наблюдава във всички фази на квалификацията, така че тук трябва да се борим много активно срещу нея. Е, представителство на жените не само в футбола, но и в ръководни органи на спорта, ръководни организации. Да, е, ние още през миналия месец стартирахме една стратегия за жените в ФИФА, като целта е, е жени, футболистки, да имат по-широко участие, също така да има повече жени на ръководни постове в световни футболни организации, също така и в националните футболни съюзи, така че жените наистина да получат постовете, които заслужават. Сега преминавам към английски язик, за да отговоря на госпожа Лахпилер. Вие засегнахте Северна Корея какво би означавало, ако те кандидатстват. Това е възможно за всяка страна, няма забрана. Може да публикува кандидатурата си, но тук ние имаме определени очаквания и от е, минали процедури ние установяваме, че тук са необходими определени основни изисквания, които преди не съществуваха тези условия, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от всяка страна домакин. Това е включено още в самото начало на процедурата и става дума за вписване на задължения в споразумението с страната домакин, в споразумението за настаняване в хотели, с летища и така нататък. Можем да добавим и още неща. Е, в корективните протоколи. Всички участници в търговете предлагат стратегии как да се справят с определени проблеми на национално равнище. Ние оценяваме този процес е, в сътрудничество с заинтересованите страни и тогава можем да кажем кое не е изпълнено и да кажем какви корективни мерки трябва да бъдат изпълнявани. Подобен подход е, приложихме към Мексико и Канада. Е, всичко това беше вписано като задължения е, в споразумението с страната Домакин. Благодаря. Пеню. Благодаря на всички, които участваха. След няколко месеца ще се видим пак. И ще видим дали ще може да подобрим условията които частично вече са подобрени и тогава някакси масата ще се бъде променена като ред. Благодаря наистина на всички. Добър вечер и приятна вечер на всички.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 Bene, iniziamo subito. И добре, нека да продължим. Е, имаме обмен на становища с директор на Европейския център за въпросите за младсинствата. Ще говорим за Украина. Вече сме говорили по този въпрос. И днес пак ще продължим, но Просто да видим до къде е стигнала ситуацията, която според подхода и изобщо това, което е определено в международните стандарти. Така. Ние заедно с парламентарната комисия, която работи по крайното, ще дам веднага думата на колегата да изкаже становището. Thank you very much, Mr. Chairman, ladies and ви благодаря, господин председател. Дами и господа, добър ден. От името на делегация за връзки с Украина на Европейския парламент бих искал да подчертая, че нашата делегация следи много отблизо всички въпроси, които са важни в двустранните отношения между Европейския съюз и Украина, включително процесът на реформи, заближаването на украинското законодателство към европейските стандарти. Двустранните взаимоотношения и процесът на сътрудничество се основават на споразумението за асоцииране с Украина, което беше подписано и от двете страни и което поставя основите на двустранните отношения въз основа на набор от ценности. Много добре познати ценности спазването на демократичните принципи, върховенството на закона, доброто управление, основните човешки права и основните свободи, включително и правата на хората, принадлежащи към националните малцинства, недискриминация на представителите на малцинствата и уважение към многообразието. Всичко това е записано в споразумението с асоцииране и двете страни са поели ангажимент да спазват тези ценности във всичките си действия. Това е контекстът в който ние като делегация на Европейския съюз за връзка с Украина подходихме и подложихме под оценка всички мерки, предприяти от украинските власти, включително и Закона за образованието. В този контекст приветстваме е, усилията за реформиране на образователната система изближаването им към европейската система чрез въвеждането на тристепенна образователна система. Като главно с това осъзнаваме и желанието на украинските власти да защитят е, украински език. Едновременно с това някои от разпоредбите на този закон предизвикаха безпокойства сред е, етническите младсинства в Украина и тези малцинства направиха своите притеснения обществено достояние, което ни накара пък нас да проведем задълбочени дискусии по темата с украинските ни партньори, партньори по време на последните три заседания на съвместният парламентарен комитет т.е. Формат, форматът, в който се срещаме е с колегите от Върховната Рада. Поради повдигнатите безпокойства и съмнения подкрепихме идеята да изпратим този закон на Венецианската комисия, да изчакаме нейните заключения, т.е. заключените по всички противоречиви разпоредби на закона. Както знаем, през декември 2017 година Венецианската комисия публикува доклад, който според нас е балансиран и конструктивен и много изчерпателен също така. И ние приветстваме този доклад, тъй като той действително прави цялостна оценка на закона, но в него се правят и препоръки и се, дава, се предлагат възможни подобрения, особено по отношение на член 7, именно най-противоречивата разпоредба в а, този закон. Обсъдихме също така възможностите за прилагане на тези препоръки с колегите от Украина на двете последователни заседания на делегацията. Едната се проведе в Страсбург през месец април, а последната се проведе в Киев тази година. Тъй като темата е толкова противоречива. Планирахме последната ни среща да, през септември да бъде в Украина, за да има специфичен семинар, посветен на младсинствата и специфичният въпрос за защитата на правата на, език, на езиковите права на младсинствата етническите младсинства, живещи в Украина. Поканихме представители на всички етнически младсинства, включително еврейското младсинство, полското младсинство, румънското младсинство, ромското младсинство и унгарското младсинство. Заключенията, до които достигнахме по време на дискусиите, бяха, че по-голямата част от младсинствата са доста съвсем удовлетворени от закона и от препоръките на Венецианската комисия, които бяха възприяти от украинските власти. И както знаем, украинските власти и в частност министра на образованието е под е подготвил план за прилагане на препоръките, включително и препоръката за отлагане на датата на влизане в сила на закона от 2020 на 2023 година, което е добра новина, тъй като по този начин остава повече време за дискусии и подготвяне на мерки, които да са приемливи за всички засегнати. Също така, Колегите ни от Върховната Рада ни увериха, че препоръките на Венецианската комисия ще бъдат а, спазени и че украинските власти буквално ще спазят препоръките. Смятаме, че това е подходящият подход. Припомня ви, че Венецианската комисия по принцип основава становищата си на разпоредбите на Европейската рамкова конвенция за защита на етническите мълцинства. Т.е. това е един европейски стандарт, който се прилага не само в всички държави членки на Европейския съюз, но и във всички европейски държави като цяло. И сме убедени, че ако украинските власти изпълнят изцяло по проектите на Весианската комисия, Проблемите, които бяха установени, ще бъдат отстранени безпроблемно. Подобна позиция зае и Комисията по външни работи в доклада, изготвен от господин Михаил Галер. Комисията АФЕТ споделя нашето становище. И в доклада му е заключен позоваването на факта, че пропъкта Весенската комисия са основата за по-нататъчни действия. Ето също. Сега сме на етапът, че топката е в полето на украинските власти и сме убедени, че украинските власти и в частност министърът на образованието ще приложат мерките изцяло. Някои инициативи вече бяха предприяти. в новият закон за средното образование. Сега вече очакваме по-нататъчното сътрудничество с а, украинските власти, разбира се, и с а, парламента, за да може успешно да бъдат а, приложени препоръките. И много се радвам тази възможност да заповедем размяна на мнение по тази важна тема. Благодаря ви. Благодаря. Само искам да ви кажа, че още 8 минути ще разполагаме с преводачи. Могат 8 минути повече да работят, значи разполагаме 16 минути. Thank you, Mr. Thank you for... Uh, Благодаря ви, господин председател, за това, че организирахте този семинар. Благодаря ви за възможността да се изкажа на тема Украинският закон за образованието и в частност по отношение на малцинствените регионални езици. Както знаете, той е част от амбициозният процес на реформи, предприятия от украинските власти в редица сектори. Той замества закон, закон който според мнозина вече беше морално остарял и не отговаряше на съвременните изисквания за подобряване на образователната система. Променят се както образователната система, така и учебната програма в Украина. И по-конкретно ще увеличава се задължителното ходене на училище до 12 годишна възраст за децата. Също така се предоставя известно равнище на автономия за училищата. Създава се контролен орган, отговарящ за качеството на образованието и също така се създава поста омбудсман за образованието. И не на последно място, украинските власти предвиждат увеличаване на финансирането, съпътстващо тези реформи. Както знаете, Закона се смята като цяло за голям успех в Украина, но разбира се, предизвик, привлече вниманието на международната общност заради ограничаването на малцинствените езици, по-конкретно в член 7. И тук е важно да уточним, че член 7 първоначалният вид, в който беше прият преди гласуването в парламента, предлагаше добра рамка за образование, за предоставяне на образование на малцинствени езици и в началното, и в средното образование. Съдържаше разпоредби и за автохтонните групи, и за етническите младсинства. Разпоредбата обаче задължително се промени и ще се спра малко по-подробно на този аспект. Както може би знаете, Украина е много разнообразен народ. В случая става да говорим за 400 000 деца, които ходят на училище и които се учат на родния си език, т.е. на малцинствен език. Освен това, в Украина има и училища, където се преподават малцинствените езици като втори език. И както чухте току-що, Украина е подписала всички важни международни споразумения на европейско равнище, както и редица двустранни споразумения, които също засягат въпроса с закрилата на младсинствата. Украинската законодателна рамка се основава на редица членове на Конституцията, но също така има и закон за младсинствата през от 1992 година, който в момента се преразглежда и мнозина специалисти го смятат за морално старял. И ето, той се бъде преработен. Едновременно с това малцинствените езици до февруари тази година се управляваха от закона за езиците от 2012 година, който обаче беше обявен за противоконституционен от Конституционния съд по-рано тази година, най-вече заради систематичните процедурни нарушения при приемането на закона през 2012 година. Но този закон принципно предвижда употребата на 18 младсинствени езика, особено в регионите, където над 10% от населението говори такъв език мълцинствен език. Езикът може да се използва и като официален език. Но а, този закон беше, възпри... беше обявен за привилегироващ регионите, в частност регионите, където руско говоряща част на населението достига нужният прак, което обаче не въжи за голяма част от по-малките етнически малцинства. Както знаете, закона стана още по-противоречив по време и след протестите от Майдан. По това време украинските власти се опитаха да отменят закона и тогавашният и настоящият президент обаче не подписаха указа за отмяна на закона. Както вече споменах. Закона за образованието и частта, която засяга малцинствените езици, а именно член 7, беше значително изменен по време на разглеждането му. Първоначално беше предложен доста добра, доста добра разпоредба, включително и по отношение на малцинствата и се даваше възможността за получаване на образование на родния език паралелно с образованието на украински язик в началното и средно образование. Даваше се възможност за образование в отделни училища, в отделни класове, отделни групи в класовете и разбира се, предвиждаше да се предоставя такова образование в всички държавни и общински училища. Това беше закона, проекто закона, който беше представен на различните асоциации и групи, защитаващи младсинствата и от представители на младсинствата са ам, чувала, че тази версия като цяло е била приета от представителите на младсинствата. Но след това текстът на член 7 беше променен и разпоредбата кардинално се промени. На първо място се прави диверсификация между автохтонни групи и етнически младсиства, т.е. автохтонните групи населения запазват правата, които са им признати по-рано, докато етническите младсинства имат възможност да учат родния си език само на равнището на предучилищно а, предишните грижи и в началното училище. Но пък се добави задължението за изучаване на един от езиците на Европейския съюз, което разбира се допълнително засилва дискриминацията, тъй като най-голямата група на, на малцинствена група, говореща е, език, а именно руско говорящите население в Украина, не може да се възползва от е, това уточнение. Така също така, така се, за, се заличава възможността за двоязични училища. Както вече ви казах, в първоначалната версия на проекта закон имаше преходен период до 1 септември 2020 година. след което периодът е, беше удължен. Чухме вече какви бяха какво беше съдържанието на доклада на Венецианската комисия. Венецианската комисия повдига три въпроса по същество. На първо място, че на член 7 липсва правна яснота, тъй като не уточнява кой точно може да се възползва от закрила, какви са териториалните ограничения и т.н. Или казвам с други думи, съгласно Венецианската комисия има прекалено голямо поле за осмотрение и тълкуване. На второ място е самото определение за малцинствен език, което по принцип е законно, съгласно международните, международните специалисти, но и това ясно е заложено и в рамковото споразумение. Не бива да ученето на чужд език да не бъде за сметка на ученето на младсинствен език и трябва винаги да се гарантира добро културно равновесие с населението на страната. И също така третият Третия довод не е ясно как може да се постигне точно целта на член 7. На първо място срокът за прилагане беше много кратък, но имаше и съмнения за конституционалността на тази разпоредба. И не на последно място, Венецианската комисия ясно заяви, че принципите за равенство и недискриминация са поставени под въпрос в настоящата формулировка на член 7. Ето защо заключението на Венецианската комисия е, че най-подходящо доброто решение ще бъде да се промени текстът на член 7 или с цел да бъде по-балансиран. Също така, Венецианската комисия излиза и с редица други препоръки. Така че няколко думи за процеса. Както вече казах, консултациите по време на двете години на изготвяне на проекта закона бяха проведени, но те бяха доста спорадични. В Украина Има закон от 2009 година, в който се предвижда достъп на гражданското общество до а, консултациите на платформата на общински съвети, но много голяма част от тези съвети са ограничени до 35 а, участници и честно етническите и други малцинства трудно а, намират място в тези консултативни съвети. Така че са малко възможностите, но Малко бяха възможностите, но все пак представителите на младсиствата принципно одобриха проекто закона във вида, в който беше изпратен на парламента, но бяха много изненадени от окончателната версия. Разбира се, Министерството на образованието сега излезе с много амбициозна пътна карта за изпълнението на закона. Разговарях с представители на Министерството на образованието. И те са посетили регионите на място и го казвам, защото именно на регионално равнище се оказва, че консултациите са най-трудни за осъществяване, както за властите, така и за представителите на малцинствата. Това е въпрос, който разгледахме с представители на съвета на Европа. Бяха проведени редица проучвания тази година по време на летния период. Проведохме консултации с етническите и религиозни малцинства по този проект закон. И преди и след приемането му. И двете проучвания, на които се позовавам, препоръчват да се подобри институционалната рамка на консултациите, особено на местно и регионално равнище в Украина. Радваме се, че годишният план на Европейския съюз за 2018 година подкрепя някои от тези опити. Разбира се, международният аспект тук е много важен. Международното измерение е много важно, тъй като, както вероятно всички знаете, след 89-та година режимът за малоцисмените езици в рамките на Света на Европа беше разработен именно с цел да се гарантира, че етническите малцинства не могат да бъдат, няма да бъдат обект на манипулация от различни правителства. След края на Судената война и след а, а, рухването на Съветския съюз и създаването на независимата държава Украина бяха създадени тези правно обвързващи задължения, за да се гарантира сътрудничеството и изпълнението на тези задължения на всички равнища на управление. Тоест, можем само да похвалим а, украинската власт за това, че е изпрати отговорите с Невицианската комисия, но разбира се, може би ангажиментът Тоест, истината че пакто законът беше пратен прекалено късно, трябваше той да бъде изпратен преди приемането му от парламента. Така че най-малкото би трябвало да се след, проследят какви ще бъдат измененията. Няколко думи за двустранното измерение. По този въпрос все още много често Продължава да текат двустранни преговори. Това, разбира се, не винаги е приветствано от международната общност, но все пак се случва. И както разбрахме, в редица държави Тоест, има редица държави, които са подали жалби